Um, uh, Колеги, добър ден. Нека започваме работа. Предвидени са много изказвания, а нямаме много време. Затова нека започнем на време. Първо, Бихте ли могли да се изтеглите малко по-напред? Както виждате, залата е много голяма, затова, ако желаете, можете да седнете по-напред, малко по-близо до трибуната. Хората малко се плашат от размера на тази зала, всички се плашим. Затова, моля, седнете малко по-напред, ако желаете. Независимо от това, че тук отпред има табелки, на които е записано място запазено за депутат. Благодаря ви. Колеги, сърдечно ви приветствам. С добре дошли на днешното изслушване. Важно изслушване посветено на правата на гражданите след Брексит. За нас е удоволствие да приветстваме с добре дошли нашите гости, експерти, както и членовете на Европейския парламент. Миналата година през месец май вече обсъждахме въпроса с представители на различни организации. Днес предстои да заседават Комисията по граждански свободи, по петиции и по заетост. Тези три комисии се обединиха при организирането на днешното, според мен, много полезно изслушване. Извинете, пропуснах Комисията по конституционни въпроси. Предстои днес да набележим някои от ключовите въпроси, които предстои да бъдат решени на следващия етап от преговорите. Приключи първият етап, но както всички знаете, не е постигнато съгласие, докато не е постигнато съгласие по всички въпроси. Господин Гуалтиери, един от основните членове на ръководната група за Брексит, както и някои от нас, председателите на парламентарни комисии, вече постигнаха нещо по време на първоначалния етап но има още много какво да се направи до датата постановена за излизането на Обединеното кралство от Съюза. Има още много какво да се направи по време на преходния период. Нещо, което обсъдихме днес сутринта. Надявам се, че днес към края на изслушването ще сме наясно с това, което сме постигнали по време на така наречената бракоразводна част от преговорите и кои са най-важните въпроси, за които трябва да настояваме в бъдеще. Какво трябва да се постигне от тук нататък до деня на Брексит какво трябва също така да бъде изяснено и на по-широката общественост. Много от нашите гости, които ще се изкажат днес, са работили изключително активно по тези въпроси. Благодаря им за изключителните им постижения. Благодаря също така и на експертите, които са днес сред нас. Сега предстоят встъпителни изказвания. Ще дам думата на колегата от Комисията по заедост Марита Улфскок. Тя не само е председател на Комисията по заедост, присъствала е и на заседанията на ръководната група за Брексит. Какво представлява тази група? Тя отговаря за парламентарния компонент от преговорите – от последното изслушване през месец май насам, тази група работи в лицето на господата Гуалтиери и Верховщад. Благодаря им за техните усилия. Марита Улфскок също участваше в процеса. Въпросите, свързани с заетостта, опират до социалното измерение, което в случая е изключително важно. Давам думата на Марита Овскок от името на Комисията по заетост. Благодаря, Клод. Както вече узнахте, днешното съвместно изслушване не е първото посветено на Европа след Брексит и на правата на гражданите след Брексит. Друго подобно изслушване бе проведено миналата година през месец май. То беше изключително полезно за нас като депутати. През месец май миналата година колегите бяха призовани да следят отблизо преговорите между комисията и Обединеното кралство да отстояват правата на милиони граждани. Това и правим ние в качеството си на депутати. Надявам се, че гласът на европейските граждани, на обикновените трудещи се е бил чут. Става дума за важни теми, които спадат към ресора на моята комисия, като например въпроса за защитата на правата на пограничните работници, както и въпроси свързани с вноските и плащанията по социалното осигуряване. Тези въпроси също спадат към нашия ресор. Всъщност ние сме комисия по заетост и социални въпроси, което означава, че ще трябва да работим по много, много сложни, но изключително важни въпроси, свързани с Брексит качеството си на председател на Комисията по заетост наистина приветствам провеждането на днешното второ изслушване, на което ще направим преглед на настоящото положение с помощта на експерти и представители на организации на гражданското общество. Ще обсъдим все още нерешените въпроси, които искаме да решим колкото се може по-ефикасно и по-удовлетворяващо. Всички ние възнамеряваме да предприемем действия, които да се отразят благоприятно на обикновените европейски граждани, на обикновените трудещи се в Англия. Ще направим всичко, което е по силите ни, за да постигнем добри резултати. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. С удоволствие ще изслушам изказванията ви. Председателят благодаря. Преди да дам думата на господин Гуалтиери, госпожо Спинели, искате ли да кажете няколко думи от името на Комисията по конституционни въпроси? Можете да се изкажете от името на Данута Хюбнер, която днес не може да участва. Госпожа Спинели, благодаря на всички присъстващи днес в залата. Позицията, която ще изразя отчасти е моята лична позиция. Въпреки постигнатия известен напредък, все още сме много далеч от гарантирането на правна сигурност за защитата на всички права, закрепени в европейското законодателство. Но има и известен повод за оптимизъм. Приветствам изключително важното разяснение, дадено от съвета в новите насоки гражданите на Съюза, които се установят в Обединеното кралство, по време на преходния период ще се ползват с правата закрепени в споразумението за оттегляне. За съжаление Тереза Мей отхвърли тази наша позиция. Приветствам и онова, което каза господин Барние, а именно, че постигнатия достатъчен напредък не означава пълен напредък. Изразявам съжаление във връзка с това, че правата на гражданите не са се наредили сред въпросите, които трябва да бъдат решени. Не ги упоменават нито господин Барние, нито комисията в насоките си все едно въпросът вече е решен. И наистина се опасявам, че на следващия етап от преговорите няма да му бъде обърнато внимание. И двете страни още от самото начало поеха ясен ангажимент за това да не настъпят никакви промени при това в дългосрочен план в живота на хиляди граждани. А, именно това не се съдържа в съвместния доклад. Както изтъкна парламента в последната си резолюция, все още има нерешени въпроси, които трябва да бъдат уредени. Аз само ще ги скицирам, със сигурност гостите ни ще направят по-подробен анализ. Става дума, например, за бъдещите партньори на граждани на Съюза, за декларативният характер на постоя... статута на постоянно пребиваване, обвързващата сила на решенията на Европейския съд, изпълнимостта на поетите ангажименти по ирландския въпрос. Това е само част, но важна част от все още нерешените въпроси. Има още какво да се направи, за да се постигне всеобхватно споразумение. Призовавам ви да се запознаете с точка 58 от съвместната техническа декларация. Тук са скицирани въпроси, които според комисията са извън обхвата на мандата на Европейския съюз за първия етап на преговорите. Според мен те са елементи необходими за пълното ползване с правата, закрепени в европейското законодателство. Трябва да има ясен ангажимент за това в споразумението за оттегляне. Припомням ви позицията на Камерата на лордовете, а именно, че правата на европейските граждани са неделими те дават възможност на европейските граждани да работят, да учат и да създават семейства в други държави членки. Ако не се спазва едно от тези права, се засягат всички останали. Сега ще се спра върху някои въпроси, които надявам се днес ще бъдат обсъдени подробно. Трябва да направим всичко възможно, за да избегнем подкопаването на закрепените в европейското законодателство права неотдавнашното предложение на комисията за установяването в 27-те държави членки на процедури, подобни на процедурата за постоянно разрешение за пребиваване, е тревожно и в разрез с европейското законодателство. Не бива да се въвежда също така понятия за понятието избор направен в миналото. Гражданството на Европейския съюз е нещо закрепено в европейското законодателство. Не става дума за конкретен избор упражняването на свързаните с него права е пряко свързано и с законовата защита на тези права. И накрая, нека ви обърна внимание и на вероятността да не бъде сключено споразумение. Съдя за това по реакциите на госпожа Мей на новите насоки. Тези реакции ме карат да се замисля за това дали не трябва да предвидим една такава възможност и да предвидим някакво споразумение за правата на гражданите и Северна Ирландия. Благодаря ви, че се изказахте от името на госпожа Хюбнер, председателка на Комисията по конституционни въпроси. Европейският парламент още от самото начало се е вслушвал в гласовете на онези отстояващи правата на гражданите. Първо, в гласа на организацията 3 милиона освен това, през април и през октомври приехме резолюции, Установихме също така и контакти на двустранно равнище между депутати и определени лица. Извинявам се днес от името на Сесилия Викстрем. Тя ме помоли да упоменам изключително важната роля на комисията по петиции, която е сезирана с жалби на граждани. Ще слушаме изказване по този въпрос по време на първия панел. Това ще е изказването на професор Спавента. Целта на днешното изслушване е да се запознаем и с позицията на депутатите Провеждането на подобни прояви в бъдеще ще е възможност да продължим дискусиите. Много е важно да бъдем днес запознати с онова, което е постигнала ръководната група за Брексит. На работата я посветени първият панел. Ги Верховщата преди малко изпрати своите извинения, цитира непреодолима сила, но онези, които го познават, знаят, че нищо не би го спряло да участва в днешното заседание и да говори 30, 35, 40 минути. Така че явно наистина има проблем. Става дума явно за обстоятелства, които са изцяло извън неговия контрол. За съжаление ги днес не може да е сред нас. Ако в един момент днес той влезе в залата, то сигурен съм, че ще му дадем възможност да каже няколко думи. Но, за съжаление, са възникнали някои проблеми, които са извън неговия контрол. Ще видим дали ще се присъедини днес към нас. Ако го направи, ще му дадем възможност да се изкаже. Сред нас са и някои от останалите усърдно трудещи се членове на ръководната група за Брексит. Смятам, че те са постигнали конкретни резултати, най-вече по въпроси, свързани с семействата. Сред тези колеги е председателят на комисията ни по економически и парични въпроси, господин Роберто Гуалтиери. Той е един от най-активните членове на ръководната група, един от тези, които най-активно работят от името на трите милиона. Роберто, давам ти думата за встъпителни думи. Искам най-вече да се спреш върху това, което бе постигнато по бракоразводната част до сега. Uh, Благодаря ти, Клод, за любезните думи. Благодаря на комисиите Либе, Емпъл, Пети и Авко за това, че организираха това изслушване. Това е отлична възможност за да направим равносметка за това, което сме постигнали съвместно, ще се върна отново на този въпрос малко по-късно. И също да видим какво бихме могли да направим в тази битка, която все още не е приключила по, по някои все още отворени ключови въпроси. Не само групата по Брексит, но целият Европейски парламент е поставил начално място интересите на гражданите. И ние действаме последователно в тази насока. Това са нашите приоритети, които се отчитат не само в резолюциите ни, но и в конкретните действия, които предприемаме по време на преговорите, където ясно заявяваме, че никога няма да приемем споразумение, което да не е удовлетворително, що се отнася до закрилата на правата на гражданите. Това е много амбициозна задача. Това, което искаме, е пълна закрила. Отчитане на всички минали права, на целия набор от социални права за всички европейски граждани, засегнати от Брексит по време на целия им живот. Има документ, е, който британската страна предложи и той е много далече от това, което ни желаем. Ние сме а, твърди, а, комисията също беше твърда, държавите членки, т.е. но е, ние не сме сами в тази настойчивост. Гражданските организации изиграха ключова роля, например, 3 милиона британци в Европа и прочие. И те са изключително важни за това да ни накарат да почувстваме присъствието им, контролът, необходимостта да се обърне внимание на темите, които повдигате. Всички колеги от парламентарните комисии, които са ангажирани, разглеждаха това не само като въпрос на преговори, които се водят от ръководния комитет, но и от останалите парламентарни комисии, като тази по гражданските права и свободи Либе. Доколкото разбирам от моите приятели от Обединеното кралство тук в Европейския парламент, те считат, че Европейския парламент е по-силно ангажиран в преговорите и ние искаме да изслушаме позициите на преговарящите, както и да се намесим в подходящия момент, когато има альтернативи, за да можем да повлияем на позицията на Европейския съюз, да допринесем за формирането на позицията на съюза, да следим всяка стъпка от тези преговори. Мисля, че това беше добър модел за участието на парламента в тези толкова важни преговори. Резултатът, който сме постигнали до момента, е достатъчен, но това не означава, че е съвършен, както каза и Барбара. Не сме напълно удовлетворени, има все още нерешени въпроси. Ние искаме да се изпълнява последователно това, което е залегнало в съвместния доклад. Това трябва да е пределно ясно. Не можем само да се поздравяваме с постигнатото. Да, това е предложението ни. Все още не сме постигнали всичко, което желаем, но постигнахме много неща. Ние искаме да бъдат обхванати всички граждани. Благодарение на Европейския парламент също трябва да бъдат обхванати и всички членове на семействата. Тоест, обхватът е доста по-широк, не чак толкова широк, колкото бихме искали, но близко до това, което желаем. Освен това, Ние държим на правата така, както са залегнали в европейското законодателство и в съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Както общностия акт от 1972 година, националното законодателство в Обединеното кралство, например, става дума в този случай, ако националното законодателство се отклонява от това, което е залегнало в европейското законодателство, тези директиви, регламенти и юриспруденцията на съда, просто няма да се признае. Този пряк ефект, пряко действие е важен. Ние говорим за пряко действие на европейското законодателство и правата, проистичащи от това законодателство тези права, които са дефинирани в е, европейското законодателство и в съдебната практика на Съда на Европейския съюз. И това е, опира до съществените права през целия живот. Сегашната юриспруденция се отнася за целия живот – Тоест, ние обхващаме всички права, включително социалните права. Първоначално те не бяха включени, но ние бяхме много настойчиви и И така нашето настояване е да бъдат включени всички права. Охванати са децата, които ще бъдат родени в бъдеще. Също сега искаме да включим и бъдещи родители. Това е посочено в резолюцията ни. Това е отворен въпрос. Все още не сме затворили а, тази глава, така че ще продължим а, да се борим. Трябва да направим две неща. Първо, да проверим а, този проект а, на споразумение за оттеглянето изцяло да отчита това, което е записано в съвместния доклад и в техническата бележка към него. Ние много внимателно ще четем всеки ред, всяка запетайка, всяко изречение. И ако видим, че има някакво отклонение от това, което е посочено в съвместния доклад, ще реагираме. Това е изключително важно, тъй като има някои области, има достатъчно ниво на uh, на подробности. Мисля, че постигнахме успех, тъй като в последната ни резолюция казваме, че изготвянето на проекта на договор за оттегляне трябва да стане сега, преди да пристъпим към последната фаза. Ние искаме да видим конкретно как са формулирани отделните членове, какви са правно обвързващите елементи, дали се отговаря на нашето изискване за прякото действие и дали се отчита юриспруденцията на Съда на Европейския съюз. Ако има някакви изключения в процедурата, аз ще се върна на този въпрос, тогава ние винаги ще се произнасяме в полза на лицето, което повдига дадения въпрос. Има доста неща, които трябва да бъдат доизяснени. Това трябва да стане много скоро, тъй като Работата по изготвянето на проекта вече е в ход и се надяваме тя да приключи не прекалено късно. Ние искаме да имаме водеща позиция, ще се консултираме, разбира се, и с вас. Между сега и изключването на споразумението, ние трябва да положим усилия а, да отвоюваме и други важни елементи за бъдещите партньори, съпрузи, съпруги, последователното прилагане не, та, не само да бъде залегно, заложено в е, споразумението за оттегляне, но да се отчитат и административните процедури, които трябва да бъдат е, максимално е, кратки, опростени. Това означава много неща. Конкретно член 7, точка С посочва, че ако имате молба, това е нещо като декларация. Как се прилага всичко това? Ако има, направите грешка, трябва да можете да коригирате грешката. Това е декларативния характер. Винаги ще се дава предимство на интереса на кандидата. Фактът, че разполагате с две години, за да подадете такава молба, това ще обхване преходния период и за това какво може да се направи по време на този преходен период. Ние искаме да се запази всичко, което е постигнато тези две години, които са предвидени включва тези две години, в които може да се подаде заявлението. Освен това, независимостта трябва да бъде също в а, а, полза на гражданите. Те да могат да се обръщат към националните съдилища, да поискат също а, и мнението на Съда на Европейския съюз. Така те ще получат подкрепата на независима институция. Тази независима институция може да отнесе техния случай до съда. Де-факто, това е ролята на Европейската комисия. Правилно е това, което, което казват нашите колеги. Да, трябва да има възможност даден въпрос при възникване на спор да бъде отнесен до съда. Но освен съда, ние имаме и комисията. Трябва да има и друг орган, може би, който трябва да е независим от правителството, който да е на страната на гражданите. Съдиите в Съда на Европейския съюз биха могли да бъдат тези независими органи. Трябва да видим обаче как това може да се формулира в споразумението за оттегляне и как да се приложи на практика. Има още два въпроса, които са от съществена важност. Ние сме за свобода на движението в 27-те оставащи държави членки. Това са граждани на Европейския съюз. Парламентът винаги е бил много ясен в това отношение и ще продължим да следваме тази ясна линия. И в заключение, ако Преходът е продължаване на статуквото, всичко без участие в институциите. Предложението в директивата е края на 2020 2020 декември. Не знае дали ще остане този срок или ще бъде удължен. Но нека да не обсъждаме конкретни срокове, а концепцията. Всичко тогава ще трябва да бъде удължено и това трябва да включи и свободата на движение на гражданите. Както и конкретните данни, те също трябва да могат да се ползват от това свободно предвижване. Но това, за съжаление, не е позицията, която застъпва правителството на Обединеното кралство. Позицията на парламента ще бъде изключително последователна и твърда по отношение на свободата на движение. Това е посочено в резолюцията ни. Това, което виждаме в насоките, в директивите, които са прияти от съвета относно преходния период, също е посочено. Ние искахме от Бърния комисията да заложи в тези директиви въпроса ако има преходен период, гражданите трябва да бъдат част от този преходен период. Това не е само позиция сега на Европейския парламент, а на целия съюз и тя беше заложена в директива, единодушно прията от съвета. И това е червена линия в момента. Това е друг въпрос, който ще изисква много усилия. Аз ясно подчертах, че можем да се гордеем с това, което сме постигнали до сега. Понякога ми критикуват. Да, всеки може да види, че има и пропуски, но все пак сме постигнали много неща и трябва да се гордеем с този факт. Всички заедно постигнахме този добър резултат. Но също толкова вярно е, че без да довършим това, което сме започнали, без последователното прилагане на принципите, които са залегнали в съвместния доклад, няма да има добро споразумение. Ние се намираме на първия етап. Това, което ни предстои, е изключително важно, решаващо и изисква единство, изисква посредничеството на парламента, освен това, да се вслушаме във вас, това, което ще ни кажете и сега, може би ще има и критики, може би има неща, които не сме забелязали, ние сме готови да ви изслушаме, за да видим какво можем да сложим на масата през следващите толкова важни седмици и месеци. Благодаря ти, Роберто. Някои от тези материали ще бъдат на разположение на вебсайта, след като приключи изслушването. Ако и когато дойде Ги Верховстат, ще му дадем думата. Роберто спомена за ръководнията група по Брекзит, която е постигната много неща, но остава още много неща, която трябва да бъдат направени. Освен това има доста голяма доза несигурност. Ние сме предвидели днешното изслушване с участието и на депутати. За съжаление, сега е четвъртък след обед. И искаме да видим какво е постигнато през първия етап. За това ще дам думата сега първо на госпожа Анлор Донстой. Тя е основател на групата 3 милиона. Анлор Имате думата. Моля ораторите да не превишават 10 минути за встъпителното си изказване, защото някои от депутатите, които са в залата, ще трябва да се тръгнат и по-рано, така че колкото по-кратки сте, толкова по-добре. Дами и господа, евродепутати, радвам се, че имам възможността да ви представя ситуацията към момента. Парламентът е, на Европейския съюз настоява правата на гражданите, такива каквито са към момента, да бъдат включени в е, споразумението за отегляне, но това, което е предвидено, не изпълнява е, това изискване. Когато говорим за статута на уселналост или регистрацията, директивата от май 2017 посочва, че всеки документ, който се издава, що се отнася до правото на пребиваване, трябва да е декларативен, т.е. да потвърди само правото на някои на съответни права. Но държавите е, членки могат да следват е, декларативно, декларативен процес или друг процес, който изисква да се кандидатства специално. това ще е в ущърп на запазването на всички права. Изискването за уседналост не трябва да означава статут с урязани права. Това е въпрос, който засяга всички граждани, които живеят в Обединеното кралство, включително тези 3 милиона. Ние трябва да разглеждаме всичко това в контекста на миграционното право на Обединеното кралство. Трябва да се следват правилата, което в британски контекст не означава декларативност. Може да настъпят някои грешки, например, което ще има сериозни последици. И така те могат да бъдат изложени на риска от депортиране. Може би знаете, че правителството на Обединеното кралство също въведе а, и други изисквания, свързани с депортирането. Освен това, трябва да се има предвид, че имиграционните власти могат да допускат грешки. Затова данните трябва да се представят по един добър, пропорционален начин и не бива да е в ущърп на гражданските свободи и човешките права. Има вероятност броят на грешките е значително да нарасне от страна на Home Office, поради това, че и броят на молбите ще е немоверно много по-голям. Въвеждането на системни проверки, дали имат криминални прояви и свързани с сигурността, също са завишени. И това ще бъдат системни проверки. Освен това ще има и още едно ниво на административна тежест, защото всяка една молба трябва да бъде разглеждана и в този контекст по отношение на сигурността. Според нас няма смисъл да се въвежда една схема, която няма да има никаква правна стойност, докато не се ратифицира споразумението за оттегляне. Важно е да се предвиди една доброволна схема, да се види какво ще залегне в окончателния текст. Статуквото може би ще се прилага междувременно, но е възможно а, тези, които а, са подали те са били отхвърлени, да а, се окажат в позиция да не могат да кандидатстват отново и да се влеят в редиците на мигранти без документи. Много ще зависи от това как Обединеното кралство ще а, тълкува тези критерии, особено в случай, когато молбата бъде отхвърлена. Много групи и лица ще а, останат извън а, схемата. Например, някои членове на семействата, ако, например, са били далече от страната в определен момент, също не за които полагат грижи. Това ще засегне много още категории лица, тъй като за тях ще е трудно да докажат, че законно пребивават. Практическата помощ, която се предлага, не е достатъчна по какъв начин Home Office ще разглежда тези въпроси, не буди особено доверие дали ще има равнопоставеност, липса на дискриминация, прозрачност. Не е ясно. Има альтернативни предложения да има един по-опростен, по-гъвкав начин за определение на статута на уседналостта. Ние сме обезпокоени от това, че Обединеното кралство ще продължи избирателно да тълкува законодателството на Съюза и след оттеглянето, особено, що се отнася до правата. Ние искаме нашите права да бъдат защитени от Съда на Европейския съюз. За това бихме искали да настояваме за това да се примахне клаузата, която няма да допуска това. Освен това, да се гарантира достъп до правосъдие на лица с ниски доходи, защото това буди сериозно безпокойство. Освен това, Home Office и съдилищата в Обединеното кралство трябва правилно да тълкуват правата. Освен това, Правилата за събиране на семейства трябва да обхващат и бъдещи съпруги и съпрузи или пък лица, които искат да се които в момента са извън Обединеното кралство и при връщането си искат да се върнат с съпрузи или съпруги от други страни. Освен това, след Брекзит може да има и случаи, когато хората ще искат да се разведат или пък да сключат нов брак. Искаме европейските граждани да се третират равнопоставено и да имат достъп на нужните услуги, но има доста голяма доза несигурност в това отношение. Гражданите на Европейския съюз все повече имат проблеми с достъпа до здравоопазване и трябва да докажат постоянното си местопребиваване това е в ущърп на свободата на предвижване. Например, при избора на начин на живот. се разглежда тези права в исторически план, какви са били те в миналото. Има голяма въпросително голям а, въпросителен знак относно признаването на квалификациите. Как ще могат работниците да продължат да работят в Европейския съюз, в Обединеното кралство? Какво ще се случи след Брексит и междувременно европейските граждани, които живеят в Обединеното кралство могат да загубят някои права, както преди Брекзит, така и в последствие, когато Обединеното кралство се превърне в трета държава спрямо Европейския съюз. Ние искаме да има право хората при целия си живот на завръщане. В заключение, общото разбиране Общото разбиране, което беше постигнато през първия етап, няма да ни защити достатъчно, тъй като има сериозни пропуски, двусмислия, затова правата все още са сериозно ограничение. Статута на уседналост ще ни постави в съвършено друга среда. Ще има много граждани, които ще се справени пред риска да им бъде отказан, но да останат. Преговорите трябва да засегнат първо правата на гражданите и това трябва да е преди да се сключват каквито и да е договорености по търговските аспекти. Ние искаме всички права на гражданите, целият пакет от тези права да бъдат спазвани. Благодаря ви. Thank you very much. Thank you very much indeed. Благодаря. Чухте ясно каква беше реакцията на вашата презентация. Ще я качим и на вебсайта. Още веднъж благодарим. Кристиан Макпрот се присъедини към нас. Отново един изключително трудолюбив член на ръководната група по Брекзит. Много съм стресирам. Непрекъснато се случват някакви проблеми от сутринта. Господин Брок, вие сте абсолютно добре дошъл да дойдете тук и да присъствате. Надяваме се, че ще можем да чуем вашия принос и по-късно. Връщам се обратно към ръководната група по Брекси, защото това са евродепутати, които прекарват часове в работа по тази тема. И както каза господин Калтиери, те са тези, които са най-добри, за да се, направи, да се постигне напредък в тази посока. И съответно искам да подчертая чудесния им принос, такъв какъвто чухме и от организацията 3 милиона. Сега за мен е удоволствие да дам думата на Джейн Голдинг, председател на British in Europe или британци в Европа. Коалиция от 10 групи на британски граждани, които живеят в 27-те държави членки на Съюза. Джейн, имате думата. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, членове на Европейския парламент. Благодаря за възможността да се изкажа тук пред вас днес. Приблизително милион и, по, и 200 хиляди британци живеят в Европа. Почти 80% от тях са а, на възраст а, между в економически активна възраст или са по-млади. Една трета са на възраст 30 до 49 годишна възраст. Ние като колегите от 3 милиона а, виждаме възможностите на които можем да се насладим в рамките на Европейския съюз. Ние ви се доверяваме. Доверяваме се на Европейския съюз, за да защити, защити нашите права. Приветстваме принципния подход на Европейския съюз при преговарянето по директивите и основните принципи на напускане. Преговорите започнаха. За съжаление, това доведе до влушаване на ситуацията на във връзка с правата на гражданите, предвид това, което се предложи от страна на Обединеното кралство и компромиса, който последва след това предложение. Въпреки това, както и господин Голтиери заяви, има напредък по отношение на правата на гражданите през 2017 година. Този напредък доведе до съвместния доклад от 8 декември. На този етап имаме едно общо разбиране, според което е постигнат достатъчен напредък в рамките на преговорите, така, защото да се премине към следващата фаза от тези преговори. Това обаче остава много основни въпроси без отговор. Като колегите от 3 милиона, ние сме разочаровани от това, че в съвместния доклад в правата се, за правата се говори като за права, които се основават на предходни избори, които хората са направили в живота си. Това е целта, която е посочена всъщност в преговорите от 23 май 2017. Идеята на тези преговори беше да се а, защитят правата и статута на правата, с, разписани в законодателството на Европейския съюз към датата на оттегляне. Както казва нашия закон, права, правата трябва да водят до избор в живота, а не обратното. В тази връзка общото ни разбиране в крайна сметка противоречи на това, което пише в директивите, именно да се защитат нашите права. Както казахме обаче, да, има споразумение по някои много технически въпроси, които са свързани, например, с а, реципрочното предоставяне на здравни услуги и социално-осигурителните системи. Тези въпроси обаче са свързани предимно с економически неактивните лица в нашата група, които е, горе-долу представляват около 20% от британските граждани в, Съединени... в е, извинете, Европейския съюз. Много от правата, свързани с е, хората в работеща възраст, все още не са разяснени. Европейският парламент със своята резолюция от 13 декември отправи препратка към част от тях. Сега ще кажа няколко думи по въпроса. Един от тези въпроси от ключово значение за вас е дали гражданите на Обединеното кралство ще запазят своето право на свободно движение. На практика, до голяма степен, много хора, които разчитат на това право, за да изкарват прехраната си, ще трябва да изчакат, за да видят как изобщо ще си изкарват прехраната след Брексит трябва да се предостави възможността гражданите да продължат свободно да се движат от Обединеното кралство към 27-те държави членки на Съюза и обратното. Това право обаче към момента, съгласно общия подход и общото разбиране, не е гарантирано. Домино ефекта от, липса, от липсата на това свободно движение води до засягане на економическите права и на двете групи работещи. Част от професионалните квалификации дори няма да се признават. Това право на признание и съответно пък економическите права ще бъдат ограничени за гражданите на Европейския съюз в Обединеното кралство и обратно. Много от британските граждани живеят на територията на други държави членки от Съюза, именно поради факта, че няма вътрешни граници в рамките на Съюза. Тук не говорим само за адвокати и финансови консултанти, говорим и за шофьори на камиони, хора работещи в IT сферата, въобще хора, които се занимават с всякакъв вид професии. Искам да потвърдя това, което и Лорд заяви, а именно, че гражданите трябва да имат възможност да си гарантират статута в рамките на споразумението за оттегляне. Приемаме предложението на Обединеното кралство да има условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се предостави съответния статут. Но декларативни, в, в в противовес на декларативния характер. Но понякога може да има последствия, които биха били много трудни за хора, които са пребивавали в държавата в продължение на много години. Разбира се, служителите в администрациите понякога правят и грешки. Държавите членки на Съюза трябва да имат своите възможности също. За гражданите на Обединеното кралство последните приети правила бяха добавка, която не очаквахме. Резолюцията на Европейския парламент от 13 декември съвсем ясно казва, че този въпрос трябва да бъде преразгледан. преразгледан. Към момента британските граждани в Европейския съюз все още не знаят дали ще имат възможност да се възползват от тази опция и дали тя ще бъде прилагана или не. Ще има ограничения и при правата за събиране на семейството и за двете групи. Освен това, по отношение на настоящите и бъдещи членове на семейството също ще има проблем при завръщането в Обединеното кралство. Това отново ограничава правата. Ако се върнем сега на по-младото поколение, ще видим, че няма никакво разяснение под позицията във връзка с студентите. Например, какво ще се случи с тяхната квалификация, какво ще се случи по отношение на бъдещите такси, които те ще трябва да заплащат след Брексит и така нататък. Отвъд това, отвъд тези изключително важни въпроси, както споменахме и по-рано, няма няма споразумение по нито един от въпросите, докато не се постигне такова по всички въпроси. И към момента няма абсолютно никакви разпоредби, които ще гарантират правата на гражданите, така че те да бъдат защитени независимо от това какъв ще е изходът от преговорите. На последно място бих искал да, бих искал да споделя, че за разлика от въпроса свързан с Италия, няма ясно, извинявайте, с Ирландия, няма ясно отграничена позиция по това, че ще има напредък по правата на гражданите те могат спокойно да бъдат загубени в множеството други проблеми, които ще са свързани с прехода към оттегляне. Това са един една малка част от въпросите, които са свързани с правата на гражданите. Какво ще се случи обаче с по-широката тема за социалния аспект и, и правата на човека? Европейския проект е проект на мир, сътрудничество и солидарност в социалната сфера. Това се препотвърди още веднъж в Гьотеборг преди коледа. Миналата седмица госпожа Меркел говори за това как трябва да научим, да си извлечем полки от историята. Тя говори също така за Европа, която е съюз на народи. През 1945 година моят баща на 20 годишна възраст към онзи момент се предвижва из Европа с съюзническите сили. В същия момент свекърът ми на 16 години оцелява в бомбардировката от Дрезден. Те така и никога не се срещнаха, но те или иначе се надяваха Европа да бъде едно по-добро място за живот, както за техните деца, така и за техните внуци. Почти 50 години по-късно бащата на моя съпруг води съпругът ми в своята лада в а, Брюксел, за да, по, за да се обучава на същото място, където се обучавах и аз. Нашите нашите а, деца всъщност ще имат късмет, защото ще запазят гражданството си след а, Брексит. Но не всички деца ще имат този късмет. Също така не е сигурно дали говорим изобщо за късмет в този случай. Та или иначе, ние сме една крайна група хора, които са се преместили изпо, из, упражнявайки правото си на свободно движение. Наистина бяхме подложени на тази безпредседентна ситуация и това въжи за всички деца, които са част от европейския проект. Солидарността е една, един от важните елементи на европейския проект. За съжаление обаче, а, нашите съдби сега са преплетени по различен начин. Сега ние трябва да се обединим, за да защитим своите граждански права. Сега е моментът, в който още веднъж трябва да подчертаем колко важна е ролята на европейското гражданство не трябва да подкопаваме тази роля. Ако ние разочаровате сега, вие ще смачкате всички мечти и надежди на всички граждани, които живеят а, в Европейския съюз. Така ще излезе посланието, че европейското гражданство може да ви бъде отнето и съответно да бъдете наказани за това. Европейското гражданство е основен наш статут и той трябва да ни защити сега в тази безпредседентна ситуация. ако това не се случи сега, въпросът ми е кога би се случило. Благодаря ви. Благодаря, Джин за второто изключително силно изказване. Сега минаваме към следващата, трета ключова организация. Бих искал да дам думата на Роджер Касал, председател на Нови европейци, който ще говори за принципа на солидарност, липсата на дискриминация в Европа. Роджер, имате думата. Uh, Благодаря ви, господин председател, господин председател, господин Брок, госпожи и господа депутати, госпожи и господа. Благодаря ви за поредната възможност да разговарям с вас по този много важен въпрос. Трите милиона европейци са много загрижени за правата на гражданите на Съюза, пребиваващи в Обединеното кралство. Ние пък новите европейци сме загрижени във връзка с правата на британските граждани, пребиваващи в Европейския съюз. Същото въжи и за много британци. Те са изключително огорчени от вероятността да загубят европейското си гражданство. Те искат да продължат връзката си с Европа, да продължат да упражняват своите права. Много сме загрижени и във връзка с свободното движение в Европа като цяло. Много мигранти, бежанци хора със статут на постоянно пребиваващи в Обединеното кралство ще имат проблем. Загрижени сме и във връзка с бъдещето на Европа за гражданите. Какво ще се случи с британските граждани, пребиваващи в държави членки на Съюза и с гражданите на Съюза, пребиваващи в Великобритания, ако Великобритания напусне Европейския съюз? Съзнателно казвам ако. какво ще се случи с тези 5 милиона граждани. Онова, което ще се случи с тях, ще постави на много решаващо изпитание Европейския съюз. Европейският съюз не може да си позволи да се провали по отношение на тези граждани, ако иска и в бъдеще да твърди, че е съюз за гражданите, пространство, което ги закриля и зачита правата им. Нашата организация бе учредена през 2012 година, именно защото бяхме загрижени във връзка с това, което ще се случи, ако Великобритания напусне Съюза. Бяхме загрижени във връзка с правата на гражданите още тогава. Сега, пет години по-късно, този въпрос все още не е намерил своето решение. Някои твърдят, че все още не се е стигнало до там. И това наистина е странно, защото в Обединеното кралство винаги е имало и според мен ще има много широк консенсус в парламента и извън него за това, че трябва да има незабавни, едностранни, всеобхватни гаранции за правата на всички граждани на Съюза. Великобритания не е някаква странна държава, която не зачита правата на човека. Някои британци искат да напуснат Европейския съюз, но не мисля, че който и да е британец би искал някой да бъде лишен от правата си или да бъде поставен в положение на несигурност. Преди референдума се обърнахме към Financial Times с писмо, в което обявихме, че трябва да се гарантират правата в случай на Брексит. Много членове на Камерата на представителите, консерватори, които гласуваха за Брексит, също са на мнение, че трябва да има незабавни, едностранни, всеобхватни гаранции за правата. Всички опозиционни партии настояват за това. Със съжаление такива гаранции все още няма. Хората продължават да живеят в положение на несигурност. Толкова е голяма несигурността в момента. Има дори вероятност да бъде нарушена Европейската конвенция за правата на човека и това е потенциално нарушение на правото на хората на личен и семейен живот. Това е положението, в което се намират 5 милиона души в Обединеното кралство към момента през 2018 година. Кога ще бъде сложен край на всичко това? Може би още утре, по линията на действия на британското правителство или по линията на съвместни действия на Съюза и на Великобритания. Защо не се прави това? Има две, три причини, според мен – по една от причините вече се работи от референдума насам. От референдума насам се чу гласът на немалко групи и организации, с които ние се свързахме и които подкрепяме. Гордея се с онова, което постигнаха и с признанието, което получиха. Ние не сме единствената такава организация. Има много групи и организации, които се борят по линията на много широко представителство за каузата на правата Организирахме голямо лоби, представляващо интересите на европейските граждани. Така че е първият проблем. Факта, че не се чува гласът на гражданите, вече е решен. Просто трябва да има по-широко представителство, трябва да има възможност за взаимодействие с европейските институции. Учредена е група за приятелство с Европейския парламент, например. Искаме това партньорство да бъде структурирано, да бъде колкото се може по-отворено и прозрачно. Надяваме се към него да се присъединят още много организации в бъдеще. Така че въпросът с това, че не се чува гласът на гражданите е решен. Много ефективно вече се работи и надявам се тази работа да продължи в бъдеще. Вторият проблем е британското правителство. Тереза Мей иска да преговаря, не да законодателства. Крайно време е според мен обаче да спре да преговаря и да започне да законодателства. Внасянето на законопроекта за иммиграцията в Камерата на представителите е възможност за правителството да започне да законодателства и още сега да излезе с едностранни всеобхватни гаранции. Ние ще се борим за това. британското правителство не се интересува от британците, живещи в чужбина, не се интересува и от гражданите на Съюза, живещи в Великобритания. Това е ясно, защото то се опита да се отметне от онова, което обяви в манифеста си през 2017 година за правата на глас – И сега наистина европейските институции трябва да се намесят, за да решат проблема. Европейският парламент е на страната на добрите, но трябва да обърнем поглед и към другите институции. Доналд Туст, например, заяви, че проблемът не е негов, тъй като Великобритания е взела решението да напусне Съюза. Наистина, като че ли каза, че съжалява, че британците се намират в толкова тежко положение и толкова. Но Става въпрос за поемането на отговорност. Разбира се, че господин Туст не е виновен за тежкото положение, в което се намират сега британците, но той трябва да поема отговорност за бъдещето. Трябва да се гарантират в бъдеще правата на гражданите. Каква е позицията на комисията? Комисията заявява, че много съжалява, че няма правно основание, но тя има мандат за водене на преговори във връзка с правото на свободно. Няма мандат, извинете, с, във връзка с правото за свободно предвижване. Тогава комисията, според нас, трябва да се обърне към съвета и да се пребори за промени в мандата си. Европейските институции трябва да търсят решение на проблемите, да преодоляват пречките, да проявяват въображение и да изиграят водеща роля. Защо? Защото Европейският съюз е водещ в областта на правата на човека в световен мащаб. Към това се добавя и още един въпрос, който бе формулиран от Европейския парламент, а именно как да върнем на британците правото им на свободно придвижване. Онези, които задават този въпрос в лицето на Европейския парламент, са поели ангажимент за връщането на тези права. Вие, евродепутатите, го поехте в резолюцията си от миналата година. Но как точно да постигнем това? В момента този въпрос няма отговор. Няма да мога да изкажа всичко, което е включено в PowerPoint презентацията ми, но ще я получите по-нататък. Ние излязохме с предложение, което бе възприето и от Financial Times миналата година. Нашето предложение е да се въведе система за издаване на зелени карти в Европа. Всички британски права граждани в Европейския съюз. В момента, в който получат статут на постоянно пребиваващи в Съюза, ще трябва да се ползват и с пълния набор от права Същото въжи, ще въжи и за гражданите на Европейския съюз, пребиваващи в Великобритания. В момента, в който се уреди техният статут, в момента, в който получат статут на постоянно пребиваващи, ще трябва да се спазва пълният набор от техни права, като право на участие в местни избори, право на недопускането на дискриминация и други. Тази система може да бъде разширена, така че в бъдеще да обхваща и граждани на трети страни. Във връзка с това имам един въпрос към вас. Госпожа Хюбнер ни помоли да изготвим документ за нейната комисия по конституционни въпроси. Нашата идея ще бъде в основата на този документ. Чудесно е, че вие сте загрижени за правата на гражданите след отеглянето на Великобритания, но ще излезете ли с същинско предложение за конкретни действия? Надявам се, че нашата идея ще се нареди сред идеите, които ще изложите вие по този въпрос в бъдеще. Okay, so the final part of this panel before I ask MEPs to... Благодаря. Сега Нека кажа, че ако искате по-нататък да се изкажете, да зададете въпроси, трябва да ни дадете знак сега. След следващия оратор ще имате възможност да зададете възмо... въпроси на нашите гости. Сега давам думата на професор Елеонор Спавента, тя ще ни представи актуализиран вариант на изследването, поръчано от Комисията по петиции на тема въздействието на Брексит върху правото на внасяне на петиции. Имате 10 минути, но моля да се вместите в рамките на по-малко време, тъй като много колеги след малко ще трябва да си тръгнат. Още веднъж се извинявам на господин Брок за възникналите проблеми с комуникацията. Благодаря ви лично за всичко, което вършите. Имате думата, госпожо Спавент. Благодаря за поканата. Аз ще бъда кратка, тъй като ще има доклад в писмена форма в последствие по същия въпрос. Започнах работа по въпроса преди 6 месеца. Установих няколко рискове, които според мен са много реални рискове за гражданите на Европейския съюз и на Обединеното кралство. Повечето от тези рискове все още не са отразени в съвместния доклад. Евентуално това ще стане на по-късен етап. Основният проблем, според мен, е, че прекалено се разчита на идеята за законно а, пребиваване. Трябва да има пространство, в което могат да се предвижват гражданите. Няма визов режим и затова гражданите могат и да не знаят, че от тях се изисква да изпълнят някои изисквания. Например, ако сте работник и искате да запазите този си статут, и това е много важно за вашите права, тогава трябва да се регистрирате в бюро по труда. Повечето от гражданите, особено младите, които са в положение, което не е установено, мога и да не са запознати с тези изисквания, защото при предвижването те може да не са запознати с изискванията за социално осигуряване и прочие. Друг голям проблем е здравеопазването. изискването да имат здравна застраховка. Доколкото знам, в доклада се обхванати само пенсионерите и здравната карта, за съжаление, обхваща всички хора. Освен това, жените са изпуснати от това споразумение защо не направена оценка на въздействието върху равнопоставеността на половете в този съвместен доклад. Ако имам дете, може да се окаже, че не мога да се върна обратно на пазара на труда или пък сама решавам да остана у дома, тогава няма да бъда обхваната от законодателството в сферата на трудовите правоотношения. Обикновено жените се грижат за децата, за хората с увреждания, за възрастните. Децата въобще не се споменават в споразумението. Правата на детето не се споменават. Хартата за правата на детето няма да се а, прилага. И а, така а, остават назад а, най-уязвимите слоеве на обществото, децата, тези деца няма да могат а, да бъдат а, образовани така, както е предвидено като право в а, законодателството на Европейския съюз. А, също съпруги и съпрузи от трети страни ще бъдат а, защитени само ако вече са законно прибиваващи. Но самото законно пребиваване не дава а, право на закрила автоматично. Всичко това не е отразено в доклада и затова аз настоявам Европейския парламент да поиска всяко отклоняване от достиженията на правото в, на Съюза да бъде ясно разяснено защо се прави, тъй като много хора могат и да не са запознати с тези отклонения от достиженията на правото. Също граждани, които се завръщат в Обединеното кралство. Там има доста строги правила за членовете на семейството. Това също може да създаде проблеми. Освен това съм силно обезпокоена и за изпълнението на споразумението, тъй като цялото споразумение тъй като то се базира на директива 2004-38 няма оценка за въздействието върху основните права. Един пример от Обединеното кралство, тъй като това е системата, която познавам най-добре. Обединеното кралство от 2017 година въдведе нова идея за неправилно ползване на европейски права. Това е нещо непознато в европейското законодателство. В директива 38 от 2004 се говори за злоупотреба с права. Ако неправилно прилагате тези права, и има пример в а, директивата, който малко подвеждаща. Можете да бъдете изключени, ако неправилно сте влезли в Обединеното кралство за 12 месеца. Сигурно няма да намерите юрист, който да каже, че това е в съответствие с европейското право. Дори преди Брексут, Брекзит, прилагането от страна на Обединеното кралство на законодателството на Съюза вече създава проблеми. Има клауза, която посочва, че ако има злоупотреба с права, тогава няма да имате права да останете в страната, която е приемащата страна, докато трае апелативната процедура. Това създава опасност. Обединеното кралство може да реши да тълкува тази злоупотреба с права в много широк смисъл и да изправи хора пред съда. Освен това съм притеснена и за средата, която се създава в Обединеното кралство по отношение на граждани на Европейския съюз. Не бих искала да съм само а, критична, но това са все проблеми, които изискват решения. Трябва да се помисли за това, какви са емиграционните режими в всички държави членки на Съюза и в Обединеното кралство – и а, как те ще се отнасят по отношение на британските граждани и дали ще е в съответствие а, с а, смисъла на споразумението. Например, работещите а, временно или на непален работен ден не се ползват с пълни а, права. Бих могла да приключа до тук, но мисля, че това може да послужи за добра отправна точка – но също това може да бъде и последния въпрос, крайната точка. Може да се окаже, че това споразумение е добро за онези, които винаги са имали работа, но тези, които не са имали работа или имат само временни договори няма да бъдат достатъчно защитени. Затова трябва да сме много предпазливи. Ние трябва да гарантираме, че ще бъдат защитени всички по еднакъв начин. Благодаря ви. Благодаря, професор Спавента. Um, ще можете да се запознаете с цялата презентация и с слайдовете, които ще бъдат качени на нашата веб страница. Сега можем да пристъпим към въпроси и отговори, тъй като има депутати, които трябва да напуснат. Може би междувременно, след като се тръгнат някои от е, депутатите, други ще дойдат на тяхно място. Но нека сега да видим каква е реакцията на депутатите. След това ще дадем думата отново на нашите гости за отговор. Господин Гуалтери също. Тереза Хименес Берсера има думата. И след това Джудит Къртен Дарлинг. Първо Тереза. Благодаря много, господин председател. След като изслушах изказванията, аз имах известна представа за това как вървят преговорите, как се развиват, но това, което чух сега, ми кара да мисля, че не съм чула цялата истина. Сега получавам много повече информация от много по-различна гледна точка. Говори се за страх, за тъга, за гняв, за несигурност, за силни емоции. И като представители на европейските граждани, ние трябва да предлагаме доверие, да успокояваме хората, да им гарантираме сигурност. 3 милиона европейски граждани в Обединеното кралство има. Но трябва да имаме предвид, че има и британски граждани, които прибивават, например, в моята страна. Става дума за 800 хиляди души. Аз съм от Андулусия, Има там близо 80 хиляди регистрирани британски граждани. Само а, в една от провинциите. Аликанте, Мър, Мурфия и други общности също приемат доста британци. Разговаряха с а, а, хора, е, които считат, е, че за този преходен период от две години техните права ще бъдат гарантирани, но то се отнася до заетостта, здравеопазването и други услуги. Това създава въпроси. Освен това, правото, правото на гласуване в местни избори, например, такива ще има след година в Андалусия. Искаме да знаем какво ще стане с правото на гласуване. Благодаря, Тереза, че повдигна тези въпроси, които са толкова важни. Ще съберем няколко въпроса, преди да дадем думата на нашите гости за отговор. Роберто има думата. Да, Разбираемо е, че има нераз... Е, безпокойство, тревога. И това трябва да го имаме предвид, е, когато променяме, който е да е от е, действащите членове в законодателството, защото това засяга хората. Има реални проблеми и някои от тях много трудно се подават на разрешаване което осложнява особено много гарантирането на правата в различни правни и конституционни среди. Бяха повдигнати доста въпроси. Някои от тях теоретично са а, обхванати. Да видим обаче а, онези, които остават, които не са обхванати, как могат да бъдат включени. Грешки свързани с депортирането. Ако допуснете грешка, ви депортират. На теория това трябва да е включено. Затова аз искам да видя как точно 17b и c е формулирано, тъй като това, което виждаме тук е, че ако допуснете грешка, имате възможност да коригирате тази грешка без да ви депортират междувременно. Това е записано. Дали това ще залегне в споразумението по този начин, това е въпрос, с който ние трябва да се занимаваме, така че битката е още не е загубена. Освен това, трябва да направим сверка и с още нещо – преди да се вземе окончателното решение, няма да се прилагат гражданските права. Това на теория не е така, съгласно това, което се вижда в параграф 18, в изчакване на окончателното решение и процедурите по обжалване Така че гражданските аспекти ще бъдат отчетени. Тоест няма да ви депортират, докато не приключи цялата процедура. Вие ще останете. Това е записано, но разбира се, трябва да се приложи. Ако кажат, че сте допуснали грешка или че нещо не а, приемате, а, тогава може да обжалвате и трябва да се изчака, докато приключи цялата процедура, преди да напуснете. Тоест, вие разполагате с две години, за да подадете своето заявление. Така или иначе не можете да бъдете върнати а, веднага. Ако подадете заявление, след това те намерят някакво основание да отхвърлят а, молбата ви, не можете веднага да бъдете върнати. Това е записано като гаранция но това само няколко реда. Напълно съм съгласен с вас, че трябва да видим по какъв начин ще се приложи. Освен това, проверката а, за това дали имате криминално а, досие, дали сте заплаха за сигурността. Записано е, че се прилагат и в този случай разпоредбите от членове 17 и 18. Защото ако вие повдигнете възражение, имате право да останете, докато се разреши проблема. На следващо място процедурата, свързана с молбата. В е, директивата е записано молба. Ние водихме битка Искахме да се посочи а, декларация, но беше прието молба. Защото това е термина, който се прилага в законодателството на Съюза. Но е важно да се настои за декларативния характер. В тази разпоредба, както и други, които няма да споменавам поради липса на време, Процедурата трябва да бъде декларативна и ние тук трябва да сме много предпазливи и да следим как ще бъде прилагането. Ние искаме да има една молба, а, а не за всеки отделен член на семейството. Може да са включени в молбата две-три имена, но това да бъде една молба, да не се подават отделни декларации за всеки член на семейството. Ние настоявахме за това и ще сме много внимателни това да се спазва. И така ние говорим за права, не за житейски избор. За бъдещите членове на семейството, това е област, която трябва да продължим битката, тъй като единственият аргумент срещу включването на бъдещите съпруги или съпруги, че става дума за избор на начин на, на живота. Да, това е мой избор. Да. Тук се преминава от право към житейски избор, концепция, която ние отхвърляме. Тук обаче има сериозна вратичка. Ето защо ние считаме, че това е въпрос, който все още не е разрешен и ще се борим до край за включването на бъдещите членове на семейството поради съображения, които много ясно посочихте, че трябва да защитим правата, а не житейския избор, който може да се промени. Да. Джудит Къртен Дарлинг има думата. Благодаря. Ще се опитам да съм максимално кратка. Като член на Комисията по петициите, мисля, че си струва да споменем, че през последните няколко години броят петиции от Обединеното кралство всъщност се е отвоил. Комисията към Европейския парламент се превърна в мотор, чрез който гражданите на Обединеното кралство могат да направят предложения във връзка с собствения си живот. Не трябва да забравяме, че тук говорим за човешки живот, за хора, които добросъвестно са се преместили да живеят на друго място, възползвайки се от правото си на граждани на Европейския съюз. Сега обаче те се чувстват като хора, които са наказани за това, че са част от този европейски проект. Съвсем накратко искам да коментирам това, което спомена Джейн Голдинг. Мисля, че това трябва да бъде основна тема на работата ни в Европейския парламент. Наистина бих искала да похваля всичко, което правят различните организации, включително 3 милиона, за това да се създаде солидарност в рамките на засегнатите общности по отношение на тази ситуация. Наистина мисля, че работите много добре в тази посока. Има обаче една сфера, която според мен не е получила до сега достатъчно внимание. Темата беше повдигната от колегата от Испания. Политическите права. Те липсват от споразумението на първия етап. Тук не говоря само за правото на глас. Говоря за това, че тези лица и в Обединеното кралство, и в останалата част от Европейския съюз имат право да се кандидатират за различни постове независимо дали говорим отново за това, че британски граждани живеят в Съюза или пък, че граждани на другите държави на Съюза живеят в Обединеното кралство. Наистина, много е важно те да имат правото да се а, кандидатират, а пък тези, които вече заемат такива постове, дали ще могат да завършат своите мандати. Какви са правата, които са свързани с политическото участие на тези хора? Това, което не успяваме да направим достатъчно добре е да установим къде са тези хора и съответно е добре да чуем от вас какъв е вашият опит през работата ви във вашите организации. Вторият въпрос е свързан с а, пола и а, равенството между половете. Ако Искам да попитам колегите дали има възможно да се направи одит на въпросите свързани с равенството на половете. Това, което чуваме от Обединеното кралство във все по-голямо степен е, че има майки, които установяват, че няма как да получат такъв статут на уседналост. Т.е. те трябва на практика да се преместят с цялото си семейство в държавата членка, където са се родили или в друга държава членка, защото в момента се намират в една много несигурна ситуация от чисто правна гледна точка. За мен Европейският съюз не се основава само на солидарност и на спазване на човешките права. Основава се и на равенството между половете. И това е част от договорите за основаване на съюза. Договор от Рим и другите договори. Надявам се, че ще може можем да осигурим на всички тези хора надежда в тази посока. Последното, което искам да кажа е във връзка с коментар, който Джейн направи, но смятам, че този въпрос е от ключово от ключова важност. Това е въпроса за студентите. За тях има много малко яснота студентите от Британската медицинска асоциация заявяват, че тези, които се записват да получат обучение в Обединеното кралство, обучение по медицина, а, са все по-малко. Тук не говорим за професионалистите, които са само единствено на най-високо ниво. Искам да посоча още веднъж този въпрос, защото съвсем набързо преминахме през него. Студентите са много важни. Още веднъж ви благодаря за това, че сте тук. Комисията по петициите ще продължи да се да прави всичко възможно, за да се увери, че вашия глас се чува съвсем пряко в този процес. Ще работим така, защото да се уверим, че човешкото лице в тази институция няма да се забрави. И накрая искам да кажа, че се срамувам от действията на правителството ни в Обединеното кралство. Срамувам се от това, което прави Тереза Мей. Мисля, че има много хора, които вече се намират в много несигурна ситуация. Те са изключително уязвими към тяхното състояние и положение се добавя допълнителна несигурност. Това са хора, които нито са гласували, а, нито са изказали своето мнение в рамките на този процес. Наистина отказвам да се асоциирам по всякакъв начин с действията на моето правителство. Благодаря. Much, gonna... Благодаря. Това, което ще кажа сега, може би ще ви прозвучи доста скучно и доста необикновено, но искам да помоля Мартина и Джин дали ще да сте първите, които ще зададете въпроси в първия, в следващия панел. Знам, че ще дадете чудесно начало на дискусията. Можете ли да ми помогнете в този смисъл? Ето, виждате ли, всичко в парламента се свежда до преговори, до умоляване, ако става въпрос. Отново, благодаря ви, оценявам високо това, че ще останете за следващия панел. Сигурен съм, че въпросите ви ще бъдат чудесни. Искам сега да получа много кратки отговори от страна на участниците в панела. Дали имате нещо, което искате да кажете и Тереза, и останалите? Има ли нещо, което искате да добавите във връзка с това, което беше казано по-рано? Разбира се, не сте длъжни да го направите, но ако имате желание да се изкажете или да отговорите, имате думата. Um, Ще се опитам набързо да дам отговор на някои въпроси и да коментирам част от тях. В параграфи 17б и c не пише, че ако допуснем грешка, нямаме право да я коригираме. Само, че ако нямаме достъп до данните на Вътрешното министерство, как можем да коригираме тази информация? Това е едно, което искам да кажа. Отново, по отношение на коментара във връзка с алинея 18. Да, разполагаме с две години за обжалване. Но към кого се обръщаме? В... И къде отиваме в тези две години? Може би в центъра за задържане. Вие добре знаете е, какво се случва в такива центрове. Хората се самоубиват, отношението е ужасно. Има много доклади, които са посветени именно на тази тема. Що се касае до принципа за декларативност или за кандидатстване, знаете, че този въпрос е много важен. Трябва да подчертаем, че ако процесът е декларативен, то тогава то трябва да бъде такъв. Ако обърнем внимание обаче на процеса по обжалване, то е декларативен. Но но на практика бюрокрацията е доведена до абсолютния си връх тук. Трябва да видим как ще може да се гарантира новия статут. Тук не мисля, че имаме нужда от заявка, от молба, защото при заявките и молбите винаги има някакви условности. По отношение на студентите, да, напълно съм съгласна че има два основ... две основни въпросителни към момента. Ясно в момента е записано, че ако сме започнали обучението си преди Брексит ще имаме достъп до студентски заеми и а, таксите ще бъдат такива, каквито са били преди Брексит. Обаче, ако започнем това обучение след Брексит, нищо не се знае. Не се знае какви такси ще се плащат. Ако искаме обаче да учим в Обединеното кралство след Брексит, отново, както казах и по-рано, на нас ще се гледа на граждани на трета страна, от страна на Европейския съюз и съответно ще трябва да плащаме такси като за чужденци. Тук не говорим изобщо за националност. А, Например, ако аз искам да направя докторантура в Франция от Обединеното кралство, ще, от мен ще се очаква да плащам такса като за чужденец. Това е. Благодаря. Благодаря. Съвсем накратко ще ви помоля. И аз наистина ще се опитам да бъда много а, кратка. По отношение на политическите права, доколкото ние разбираме, към момента те няма да бъдат обхванати от споразумението. споразумението. Разбираме, че те са извън обхвата на споразумението и съответно Обединеното кралство предстои да договаря политическите права на двустранна основа, защото се твърди, че това е въпрос от национална значимост. Да, безспорно има много хора, които се изразяват своето притеснение относно а, тези, които в момента заемат изборни позиции. Колегата от Испания го посочи това нещо. Именно за това ние задаваме въпроса ако към момента съм, да кажем, общински съветник, как преходния период ще окаже въздействие върху моя мандат? По отношение на въпроса, който беше повдигнат малко по-рано, за разработването на законодателството, със сигурност мога да кажа, че искаме ясно да се зададат правила. Правилата, които пък трябва да бъдат свързани с достиженията на правото на Европейския съюз. И съответно, ако има някакво отстъпване от тези а, достижения на правото, трябва да има санкции. Много се радвам да чуя, че идеята е да се защитат нашите права, а не житейският ни избор. Това е много важен принцип за нас. Това въжи и за непрекъснатостта на правото за свободно движение. Тук не говорим за това да се противопоставя настоящите на бъдещите права или пък да се избира едно от многото правила, права. Последно няколко думи по отношение на студентите. Да, безспорно има същия проблем с децата на британци, които живеят в Обединеното кралство. Същото въжи и за таксите, които те ще плащат. Същото въжи и за признаването на тяхната образователна квалификация, особено ако са започнали образованието си преди Брексит и ще го приключат след Брексит. Има и трети въпрос във връзка с всички тези хора. Ако напуснат държавата, в която пребивават в момента и съответно след ня дали ще загубят в последствие правата, които вече са натрупали в тази държава, в която са пребивавали до сега? Това е друг въпрос, свързан с тях. Благодаря. Може би съвсем накратко. Да, наистина искам накратко да изкоментирам въпроса с депортирането. Ако, да кажем, поведението на лицето по някакъв начин е свързано с а, насилие, това е въпрос, който все още не е решен по най-точния начин. Може би това е зададено като изискване от страна на Обединеното кралство, но искам просто да привлека вниманието ви, че въпросът е опасен. По отношение на европейската компетентност, това е въпрос, който трябва да се реши и от държавите членки. Те могат в крайна сметка да предоставят тези политически права, но не трябва да забравяме и Конвенцията за правата на човека, че нямаме право да проявяваме дискриминация към граждани на трети страни. Защото след Брексит британците ще бъдат считани за граждани на трета страна. И тогава ще възникне отново въпроса какво ще е отношението на тези лица, които ще попаднат в тази ситуация. По отношение на студентите, още веднъж искам да подчертая, че за университетите това е много сериозен проблем и е проблем и от економическа гледна точка. Ние сме един много важен сектор на економиката на Обединеното кралство. И това не трябва да се забравя. На последно място искам да ви приканя да не забравите въпроса с хората с двойно гражданство. Съдът на Европейския съюз току-що излезе с а, а, определени, че тези, които имат националност на в държавата членка, където живеят, ще продължат да бъдат защитавани от съответното законодателство на, обрани... на Европейския съюз. Много хора в момента се опитват да получат такава национално, за да, за да получат такава закрила. И това трябва да е много ясно записано в споразумението, което все още се договаря. По отношение на въпроса с опростеността, да, Роберто, вратата наистина трябва да остане отворена. Това е най-добрият начин, по който ще защитим и ще спазим правата. В противен случай няма как да се осигури тази гаранция, за която говорим. Тече много подробна работа в момента по отношение на това как този принцип ще бъде преведен на езика на законодателството. Със сигурност ние ще се позовем на това в своята работа, когато се стигне до разработване на конкретното законодателство в Камерата на общините. Сега, другото нещо, което искам да посоча е във връзка с схемата за гарантиране на статуса. Статута, извинете. Мисля, че Роберто в момента чука на отворена врата. Тази битка, за която си представяте, може и да не е чак толкова голяма. Считам, че Вътрешното министерство наистина иска да се създаде една изчерпателна, подробна схема, която да сработи по най-точния начин. Ако говорим с експертите и с точните лица, ще видите, че е, има възможност да се предприемат правилните стъпки, особено в Вътрешното министерство, в Home Office. Има такива хора но в крайна сметка Европейския съюз има свои отговорности и не трябва да забравяме, че правата трябва а, така да постигат високи стандарти, а не да се опитваме да снижаваме ни... стандартите все повече и повече. По никакъв начин не трябва да се загубват никакви права в рамките на този процес, нито политически, нито каквито и да било от други тази възможност, която се очертава пред нас, трябва да донесе допълнителни достижения за хората, а не да се а, намалят правата, които имат в момента. Не този разговор трябва да водим. Трябва да видим как ще се засили концепцията за европейско гражданство, а не как ще бъде подкопавана. Очакваме Европейския парламент да продължи да има водеща роля в тази посока. Благодаря. Благодаря и аз за всички ваши изказвания. Благодаря и за търпението на евродепутатите. Когато се организират такива заседания в след, четвъртък след обед, мисля, че така, те понякога водят до известно количество стрес. Току-що получих послание от моето собствено семейство, които казаха, че много биха се радвали да ме видят или по-късно тази вечер, или утре, или някога през уикенда. Сега още веднъж благодаря на всички участници в панела. Благодаря отново за търпението. Сега преминаваме към втория панел а, от днешното изслушване. Ще ви помоля да останете в залата максимално дълго. Наистина това много ще помогне. Считам, че сега ще чуем допълнителна много интересна информация. Господин Ян Доерфел, адвокат по иммиграционно право в Обединеното кралство, ще бъде първият оратор. Тук предстои да чуем и други експерти по темата. Знам, че може би сега ще стигнем до хаос, обаче дали ще е възможно да не изчерпате всичките 10 минути, с които разполагате. Ще ви дам възможност наистина да се изкажете, но ще ви помоля да се ограничите в под 10 минути, за да можем да дадем думата и на професор Пирс. И съответно пък в последствие да чуем въпроси от страна на евродепутатите. Всички презентации обаче ще бъдат качени на електронната страница. Уверявам ви, хората слушат това, което си говорим тук. Нашето събитие е отразено широко и в новините, така че ще ви дам думата да се изкажете първи, за да започнем започнем първия, втория панел, извинете. Първо бих искал да благодаря на Комитета по граждански свободи, петиции и Комитета по заето социални въпроси за това, че ме поканихте тук отново след изслушването през май миналата година. Искам да благодаря най-напред на Европейския парламент, Искам да подкрепя господин Готиери е, в това, което каза, именно трябва да се гордеете много от вашите постижения. Това са постижения, които са ясно разписани. Не мисля, че миналата година през май дори можехме да си помислим, че е, постиженията ни ще бъдат чак толкова сериозни. Един от въпросите, който засегнахме тогава е от изключителна важност и към днешна, дата дата, именно въпроса за събиране на семейството и по-конкретно членовете на семейството по възходяща линия. В Обединеното кралство се предвиждат много сериозни, строги правила, които ще доведат до това лицата да не могат да бъдат събрани с членове на семейството, които са възрастни хора, живеещи извън извън Обединеното кралство, въпреки че все още върху тях се упражняват родителски права. Знам, че що се отнася до процедурата, това, което съм посочил тук, може би не е прекалено сложно, че цялата държава ще работи с кандидатите, за да спомогне те да отговорят на всички необходими условия. Но когато се обърна към това, което казва Министерство на вътрешните а, работи, те обикновенно първо отказват и след това а, на практика търсят причини защо са отказали. Това категорично не е нещо ново за никой от нас. Адвокатите отдавна го знаят това. Това, което пише на този слайд е споменавано многократно. През май месец говорихме за това, че как за това, че и в момента Обединеното кралство не спазва правата на британските граждани, които се връщат. Дори в момента те не спазват съвместното споразумение. Великобританци, които са работили в друга държава членка на Съюза, трябва да бъдат разглеждани като граждани на Европейския съюз, а не просто като британци, които никога не са напускали страната си. Те обаче не са обхванати към момента от споразумението. Тоест, те нямат възможност да се възползват от правото на бъдещо събиране на семейството. Тоест, в рамките на много рестриктивното национално законодателство, те също ще бъдат ощетени. След Брексит, тези, които към момента нямат статут, също няма да бъдат обхванати от съвместното споразумение това ще окаже въздействие и върху бъдещите членове на семейството, които го живеят извън Обединеното кралство. Същото въжи и за тези, които се връщат в Обединеното кралство, след като са работили в друга държава членка. Трябва да ви кажа, че това не са теоретични постановки. Британци, да каж... Британец, да кажем, работи в а, а, Малта. Там се там тази дама от Великобритания се събира с член на семейството си, майка и в случая, която е рускиня. Но те двете няма да могат да се върнат в Обединеното кралство. По силата на това споразумение, дори и по-късно, майката няма да може да се присъедини към дъщеря си, ако тя се върне в Обединеното кралство. Това въжи и за други членове на семейството, които в крайна сметка ще си останат в другите държави членки на Съюза. И на практика това е дискриминация срещу а, членовете на семейството. И това се случва на граждани на Съюза, които по случайност и по стечение на обстоятелството са британци. Госпожа Спинели каза нещо много важно. Правата на гражданите на Европейския съюз са неделими. Ако дори едно право бъде заличено, то тогава никой от другите права няма да сработи по начина по който първоначално е било замислено. Правата са в същината на свободното движение, съгласно член 21. Всичко това обаче ще окаже въздействие и върху правата по член 20 няма как да се изключи нищо от записаното в правата по член 20. Някои хора ще си кажат, тук говорим само за британци. Това на първо място не е вярно. И на второ място, дори да е така, те отново трябва да бъдат третирани като европейци. Сега, кои са обхванати от производните права? Това са а, попечители, настойници, хора, които полагат основни грижи. Тук няма никакви ограничения по директива 4, на черта 38. Когато граждани на Европейски съюз има нужда от присъствието и от грижата на такова лице, трябва да видим какво се случва, защото по настоящото споразумение тези лица ще трябва да напуснат. Да кажем, говорим за случаи, в които британци, чието родители са, да кажем, от Колумбия, това са едни такива случаи. Но същото въжи и за дете на родители германци, което се е родило в Обединеното кралство. Само, че тези родители трябва да напуснат Обединеното кралство. Всичко тук зависи от това, кои са родителите. Да кажем, ако имаме германско дете с майка пакистанка, Ето, тук е случаят на Ахмед Еймус, по който трябва, е, е взето решение от Европейски съд. Жена от Пакистан се жени за германец. Впоследствие те се развеждат, но междувременно са се преместили в Обединеното кралство. Имат две деца, които сега са с германско гражданство, които пък живеят в Обединеното кралство. А тя самата е пакистанка. Е, а, британците искат да я изгонят от страната. И тя казва, моите деца няма как да останат тук, ако аз не мога да остана. Британските съдилища заявяват, да, вие а, се позовавате на член 20, членът свързан с гражданството. В противен случай и вие и децата ви ще трябва да напуснат Обединеното кралство. Тук дори не говорим за член 21. А този член 20 въобще не е включен в а, споразумението. Тук, между другото, се включват и децата на тези, които полагат грижи. И сега, като извадим всичко от а, а, уравнението, ще видите как обединен... граждани на Обединеното кралство напускат Европейския съюз. Но въпросът не се свежда далеч само до това. Тук не трябва да забравяме, че не трябва да се подкопават правата, които са гарантирани, включително и от решение на Съда на Европейския съюз, просто защото това или онова не е било включено в споразумението. Не, тук говорим за роднина, за роднини, говорим за лели, за а, партньори и така нататък, но всяко решение трябва да се взима възоснова на конкретния казус. Не може да се подхожда към всички по един и същи начин. Други, които не са включени, са тези, чието чието право за пребиваване проистича от член 7 от хартата. Правителството отказва да признае тази харта. Говорим също така за други членове на семейството, които живеят извън държавата. Тук говорим включително за зависими роднини. Следващата категория са деца, които вече не са обхванати от образователната система. Аз лично не вярвам изобщо на позицията на Обединеното кралство. Разбира се, вие можете да ме, да ме оборите, но според мен позицията е, че децата, които имат такива производни права, са тези, които трябва да са носителите на тези права, но само в рамките на процеса на образование. Тоест в момента, в който напуснат образователната система, тези права не могат да бъдат продължени. В противен случай те ще да могат да останат допълнителни 5 години. Наистина се надявам, че а, някой може да ме обори в това мое разбиране на позицията на правителството. Много по-лесно би било за Обединеното кралство и неговото правителство да реши въпроса послед, посредством даването на право на уседналост или нещо, което е равнозначно на него. Сега, какво се случва с тези групи и лица, за които говорих до сега, че са изключени, че не са обхванати? Според Тереза Мей, те стават незаконно пребиваващи след Брексит, защото те трябва да а, въведат своя статут в а, съответствие с изискванията. Като бивш представител на вътрешното министерство, тя има прави точно това, уверявам ви. Сега, всички тези фактори, които са посочени тук, започват да играят своята роля. В рамките на права, в рамките на правилата за миграция извън тях, трябва да се вземе решение за всеки един от казусите. Членовете Извинявайте, случаите по член 8 не се разрешава толкова лесно. Сега, втория въпрос е какви са видовете молби. Ако се подаде молба по причини, свързани с спазване на правата на, на човека, ще трябва да се плати такса от повече от 2200 паунда, а пък тези хора ще получат възможност за оставане в рамките само на две години. Малко повече от две години. И така, на всеки а, две години ще плащат тази такса. Отделно от това ще плащат таксите си за адвокат, които възлизат на поне 65 лири, или пък ще трябва за, всеки, за всяка молба, или пък ще трябва да напуснат Обединеното кралство. Така че или ще трябва да докажат, че са Другия вариант е да докажат 10 годишно законно пребиваване в Обединеното кралство, но това също няма да е никак трудно. А, никак лесно, извинете. Какво се случва обаче с а, темата с всеобхватната здравна застраховка, пълното здравно покритие. Първоначално се беше, беше заявено, че това няма да се изисква. Нататък. Член 33 от директива 2004-38 гласи, че Държавите членки трябва да предоставят информация по отношение на правата и задълженията на гражданите и членовете на техните семейства по темите, чието които са в обхвата на тази директива. По-конкретно, във връзка с кампании за повишаване на информираността чрез национални и местни медии и други средства за комуникация. Ето това не е спазено. Тоест, така няма нужда да се регистрирате и хората не знаят че трябва да го направят. И сега може да се каже в резултат на всичко това, че едно е да очакваш от хората да спазват буквата на закона, но от друга страна властите не са си свършили своята работа. Хората просто не са били известени за задълженията, които имат. Друга пречка за личния живот е, че трябва да са живели там 20 години. И дори и да сте го направили, ако а, някоя част от това пребиваване е била незаконна, това е проблем за вас. Ще има много сериозни а, последствия. Всичко, което се опитвам да кажа е, че ако всички тези групи от лица не са обхванати от споразумението, пред тях се очертава една много тежка ситуация, която ще струва много средства за да бъде разрешена и съответно няма никаква гаранция, че ще бъде доведена до успешен край. Искам да се обърна към Европейския парламент и да му благодаря за огромните постижения до тук. Считам обаче, че постиженията могат да станат дори още по-големи. Със сигурност вие можете да спомогнете за разрешаването на ситуацията, а ние ще спомогнем на вашите усилия. Благодаря още веднъж за вашата покана. Thank you. Thank you very much. Um... Um, Председателят, благодаря ви. Упоменахте преди малко изключенията по общия регламент за защита на данните. Това е един риск, който исках да споменам. Има риск по законопроекта за иммиграцията да има много ограничения. Предстои той да бъде публикуван днес. Просто исках да предупредя колегите. Целият процес започна през 83-та година в Камерата на общините. Благодаря ви още веднъж за задълбочения анализ. Сега даваме дума на Естер Линч, конфедерален секретар, отговарящ за Брексит към Етюк. Конфедерацията на европейските профсъюзи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на вашата комисия за възможността дадена на работниците и профсъюзните организации в Европа да направят своята равносметка на този етап от преговорите. Работниците в Европа са все по-обезверени – Причината за това нарастващо тяхно обезверение е, че все още не ни се дават ясни отговори. От една страна се залагат добри принципи за продължаване действието на правото на пребиваване и на работа. Но когато зададем въпроса действително ли ще се прилагат тези принципи постоянно, то отговорът е това не е сигурно. Мога да ви дам за пример един работник, живеещ в Братислава, но работещ в Австрия. Той не знае дали ще може да продължи да работи, дали ще може да се събере с семейството си, дали ще може да продължи да ползва социално осигуряване. Много е трудно за работещите ежедневно да вземат решения за това дали да приемат ново предложение за работа, предложение за повишение и други подобни решения. Не е ясно за тях дали си струва да се нагърбват с всички разходи по това. Какво можем да направим на този етап като равносметка? Сега е моментът вече да поемем ясни ангажименти, да предоставим на хората необходимата сигурност, така че да могат да вземат своите индивидуални решения. Има и още нещо. Дискусиите до някъде се водят повърхностно, от което няма никаква полза. Едно е да се постигне споразумение, в което да се гарантира равнопоставеност. Друго е да се приеме законодателството, което да гарантира равнопоставеност на работното място. Едно е държавата членка да възприеме някакъв принцип, друго е работодателите наистина да го прилагат и да има сигурност за работниците. Затова трябва да започнем да водим обсъждания в подробности. Колегите, изказали се преди мен в своите области, направиха детайлен анализ, но в момента в споразумението не се съдържа толкова подробно разписани принципи за работниците и сферата на труда. Има проблем свързан не само с тази повърхностност. Все по-притеснена съм, и във връзка с това, че липсва разбиране за това, кои части от законодателството са приложими към сферата на труда и работниците. Какво имам предвид? Да ви дам за пример един автогараж и работещите там. Условията им на труд са уредени по законодателството за химикалите, както и по законодателството за безопасност на храните, и законодателството за безопасност на оборудването. Също така трудът им се урежда и от законодателството за социалното осигуряване. Намесва се също и законодателството за признаване на квалификациите. Може някой от работещите в този автогараж дори да свободното си време да се занимава с музика и това също да е уредено по европейското законодателство. Както каза госпожа Спинели, не може да се отделят правата едно от друго. Не може да се уреждат само отделни области, без да се вземат предвид други. Това ще доведе само до лоши последици, при това за най-уязвимите. Действа европейско законодателство приложимо към работното място. Действа също така и законодателството за трудовите правоотношения. Има и много други законодателни актове. И ако се осъзнаем колко много законодателни актове се намесват, то ще видим колко далеч сме още от постигането на всеобхватно решение. Десет минути няма да ни стигна дори само за да прочетем заглавията на всички тези законодателни актове. Много сме далеч още от детайлното уреждане на относимите въпроси. Затова сега трябва да започнем да работим в детайли по същество, за да сме наясно кое законодателство трябва да се прилага. И за да се приеме добро законодателство, но на следващ етап то трябва да се прилага, за да могат работниците да внасят жалби срещу работодателите си. Може да се сключи споразумение за свободна търговия, в което да има клауза за зачитане на правата на работниците и за това да няма конкуренция по отношение на условията на труд. Но смятате ли, че едно такова споразумение наистина ще се прилагат? Аз имам опит с това и знам, че цели правителства сезират съдилищата, за да има, например, равнопоставеност при заплащането по такива споразумения. За това трябва да има законодателство, което да дава възможност на работниците да сезират с жалби съдилищата във връзка с действия на работодателите си или бездействие много често от страна на държавата. Освен това, Положението на работниците в Европа в много отношения е тежко. Ние заставаме зад европейския проект, защото искаме да се изкорени експлоатацията. няма да се изкорени експлоатацията, ако се занижат стандартите в Обединеното кралство в резултат от това споразумение. И по него трябва да се гарантира и равнопоставеност за работниците в цяла Европа. Майка ми е англичанка, баща ми е ирландец, затова и трябва да кажа няколко думи за ирландската граница. Този въпрос е изключително важен. Много е важно да не се очертае отново физическа граница между Северна Ирландия и Република Ирландия ще има проблем с такава граница в момента, в който се въведат гранични проверки, които се извършват от униформирани служители, носещи оръжие в Северна Ирландия. В момента, в който се въведат такива проверки, ще се върнем назад към времето, във времето. Защо влязохме изобщо в Европейския съюз? Влязохме, защото сме европейци, защото искаме вече да няма подобни разлики такива разлики да нямат значение. Благодаря. Сега за мен е удоволствие да ви представя Джулия Онслоу Кол, партньор и ръководител на отдела Глобална иммиграция в PricewaterhouseCoopers Лондон. Както знаят колегите, тя вече от години е водеща фигура в областта на работата по въпросите на иммиграцията. Радвам се за това, че е днес сред нас. Джулия, имаш думата. Благодаря ти, Клод. За мен е удоволствие, че мога да споделя опита си. Важно е Европейския парламент е, да участва в дебата, който е толкова голяма важност за бизнеса. Аз ще я говоря от е, гледна точка на бизнеса. Аз съм е, ръководител на глобална емиграция в PricewaterhouseCooper. Освен това, съм и член на, на консултативната група експерти към кмета на Лондон Садик Хан и неодавна бях назначена също и за, в групата представители на работодателите по емиграцията към Министерството на вътрешните работи. Така че аз разбирам много добре предизвикателствата, свързани с Брекзит. От референдума аз, насам аз говорям с а, представители на бизнеса, с многонационални компании, за да разбера какви са предизвикателствата, които те изпитват, свързани с а, работещите в а, техните фирми от Европейския съюз. Съвместният доклад е, като цяло се приветства от е, бизнеса. Би било справедливо да кажа, че Министерството на вътрешните работи и Home Office е, има доста трудности с справянето с последиците, свързани с Брексит. Неодавна Института за управление публикува интересен доклад за това как Home Office реагира на тези предизвикателства. Ако видим какви са данните от преди преди Брекзит, молбите бяха 24 000 на за три месече, докато след Брекзит увеличението беше чувствително 127 500, което е огромно увеличение, докато персонала на Home Office увеличи едва с 5%. Съгласна съм с казаното от по-ранните оратори, Home Office осъзнава, че това е сериозна нова система, която е свързана с други отдели на правителството, свързани с предоставянето на документи. Аз считам, че ще се намери отговор на очакванията, що се отнася и до по-простена система. Home Office работи също в тясно сътрудничество с заинтересованите страни. Обръща се особено внимание от страна на Home Office как да се подобри комуникацията между бизнеса и европейските граждани, но въпреки добрата работа, която се осъществява във всички бизнес сектори, се вижда както и сред европейските граждани, че има сериозни притеснения дали да останат или да се тръгнат от Обединеното кралство. Това засяга и способността им да работят. Така че ефектът е много силен. Наблюдавала съм го първа ръка, как това влияе на инвестиционните решения, особено за онези отрасли на бизнеса, които разчитат на повече работна сила. Всички са запознати със съвместния доклад, но всички искат да видят и повече подробности. Затова е важно да има ясна комуникация както с бизнеса, така и с европейските граждани и на британските граждани в Европа. Когато бях тук в Европейския парламент по-рано, аз посочих, че Прайс PricewaterhouseCoopers Купър е, извършва доста проучвания, изготвя доклади. Ние извършихме съвместен доклад с London First, наречен пред лицето на фактите. И там се посочва как е, ще изглежда работната сила в Лондон за 10 години шен период. Е, Нашето проучване показва, че всеки работник мигрант е допринесъл допълнително 46 000 британски лири брутна добавена стойност годишно за економиката на Лондон и съвкупно за 1,8 милиона мигранти това означава приход от 83 милиарда лири. Освен това беше направено проучване сред 1300 изпълнителни директори и 80% от тях заявяват, че са обезпокоени от наличието на ключови умения, които са необходими. Също е важно да отбележим, че през 2013 година безпокойството, свързано с този въпрос, е било 64%. 88% от изпълнителните директори са се надявали, че техния бизнес ще се разраства. Ако погледнем как се развива глобалната економика и се отчитат всички ключови показатели, свързани с доброто развитие на глобалната економика, като растеж, безработица, инфланция, можем да кажем, че ние се намираме в най-благоприятния период от финансовата криза, така че не е изненадващо, че наличието на а, талант талант и умения е от такава голяма важност за бизнеса. В този контекст е, читам за важно да подчертаем отново, че е необходимо да има ясна комуникация. Надявам се, че това ще доведе до разрешаване на някои от е, нерешените проблеми и неяснотите. Бизнеса е, е обърнат към бъдещето, интересува се какво ще стане през преходния период и след него. Бизнесът особено настоява граждани на Европейския съюз, които отиват в Обединеното кралство, след като Обединеното кралство напусне съюза, да се ползват същите права, от каквито са се ползвали европейските граждани преди Брекзит. Това е изключително важно за статута на европейските граждани. В заключение искам да кажа, че преходният период и това, което ще се случи след приключването му, е от огромен интерес както за бизнеса, така и за гражданите. Се надявам, че това ще може да бъде разрешено максимално бързо при минимални сътресения тъй като бизнесът е изправен пред множество сложни проблеми, като автоматизация, роботика, бъдещето на работата. За това постигането на споразумение за положението на европейските граждани в Обединеното кралство и на британските граждани в Европейския съюз е приоритет за мнозина от нас. Благодаря, Жулия. Сега ще дам думата на последните двама оратори. Благодаря за проявеното търпение. Джоната Портер е първият оратор. Той ще бъде последван от Стив Пиерс. Двамата са професори. Знаете, че те допринасят много за изготвянето на стратегията в тази област, както и за анализите. Джонатан Портес е професор по економика и обществен ред в факултета по политическа економика в Кингс Колледж, Лондон. И той много интелигентно коментира въпросите, свързани с Брекзита. Джонатан, имаш думата. Um, много благодаря за любезното представяне и за това, че отново ме поканихте тук. Ще се опитам да бъда максимално кратък и ще прескоча част от нещата, които съм подготвил, надявайки се да оборна в по-голяма степен поглед към бъдещето. Е, освен това, преждеговорившите обхванаха някои от въпросите, за които мислех да говоря по един много изчерпателен начин. Вие всички добре знаете, че а, има сделка от декември, така че няма нужда да разказвам за нея. По-добре я познавате от мен. На следващо място, върху какво трябва да концентрира усилията си Европейския парламент? Мисля, че първите три точки на този слайд а, бяха добре обхванати от преждоговорившите. Не мисля обаче, че никой спомена, не спомена последното, а именно а, статута на независимия национален орган, който е описан в споразумението от декември. Много е ясно и е много важно този независим национален орган да има ясния статут, да бъде наистина независим и да представлява интереса на гражданите. Същевременно с това той трябва да има реални правомощия. Правителството на Великобритания в последно време не се справя много добре при създаването на такива органи. Смятам, че трябва да има много ясни гаранции за това, да се, че се, ще се гарантира, че правителството няма да може да игнорира този орган. Според мен това е много важен аспект, който ще има в последствие дългосрочни последствия за това как ще се изпълняват разпоредбите в бъдеще. Това е един много важен момент. След като се подпише веднъж споразумението, всичко, което а, вие тук в Брюксел ще имате под формата на въздействие в Обединеното кралство, ще бъде много ограничено. А, има някои крайни варианти, разбира се, които ще а, можете да, към които ще можете да прибегнете евентуално, например да скъсате всякакви взаимоотношения с Обединеното кралство, но като цяло отвъд това няма да имате кой знае какви възможности за въздействие на терен. Така че съответно трябва много да се обърне внимание на този въпрос, за да може той да залегне в структурата на бъдещото споразумение. Няколко думи за прехода. Споразумението на застой, както предпочитам да наричам аз този период, статуквото по определение е точно обратното на преход. А, това беше написано и в туито от екипа на господин Барния преди няколко дни. Да, как можем да постигнем баланс между двете гледни точки политическата и правната гледна точка. Всяка е изповядвана от двете страни Обединеното кралство и комисията. Какво може да се случи в края на този период на застой? Какво ще се случи след като приключи периода, дали гражданите ще имат право да останат да живеят в Обединеното кралство и съответно да кандидатстват за статут на уседналост. Сега, нека посоча някои от основните елементи тук. Според мен позицията на Обединеното кралство е, е логична и обоснована поне до известна степен. Тоест, че да, безспорно тези лица са пристигнали в Обединеното кралство Говорим за хората, които са пристигнали преди а, известен период от време, така че те ще могат да се позовават на правата, които са, на, на които са можели да разчитат преди края на периода. Паралелно с това обаче позицията на Обединеното кралство не е никак практична. Мисля, че тя води до много сложни и трудни за разрешаване проблеми. Например, граждан, гражданин на Европейския съюз, който а, пристигне по време на прехода, накрая ще се озове в много несигурна правна ситуация. Защото в крайна сметка няма да е ясно как ще се решава въпроса с статута на тези лица след края на прехода. Знаете добре колко е бавен напредък към момента. Обединеното кралство отказва да изрази каквито и да било становища по отношение на това каква ще е системата, която ще установява статута след преходния период. Гражданите не знаят обаче какъв ще бъде статутът им след по-малко от 3 години. Говорим за тези, които са пристигнали по време на преходния период. Няма да знаят какво ще се случва с тях, нито с техните близки и дали ще могат да се съберат в последствие с семейството си. Говоря, например, тук и за ситуации, в които а, ще бъдат засегнати и много студенти тези, които ще започнат своето обучение в началото на следващата учебна година, ще се окажат точно в тази ситуация. Така че това е крайно неприемливо. Ако Обединеното кралство наистина иска да постигне някаква альтернатива, то трябва да създаде ясни, практически насочени альтернативи, които в крайна сметка ще доведат до избягване на такива ситуации. За съжаление, обаче към момента не забелязваме признаци да са готови да направят това. Накрая искам да поговоря за някои въпроси, които не са съвсем пряко свързани с правата на гражданите, а по-скоро за рамката на бъдещото взаимоотношение между Съюза и Обединеното кралство. Ако всичко се осъществи по най-удачния начин и се постигне поне известен напредък, мисля, че парламентът ще трябва да започне да обмисля своята позиция по въпроса съвсем скоро. Първо, не ми е ясно как от, от гледна точка както на Обединеното кралство, така и на Европейския съюз, дали някой от двете страни би искала да говори за миграция и а, в рамките на пазара на труда след Брексит. Наясно сме, че търговията миграцията и услугите са много сложни въпроси. Дори и в рамките на сета са предвидени някои ограничени разпоредби в тази посока. Отделно от това, възоснова на економически анализи, в част от които съм участвала и аз, че ще има ясна полза дори от ограничена мобилност в рамките на тези сфери между Обединеното кралство и Европейския съюз. Миграцията обаче е много по-проблематичен от политическа гледна точка въпрос в сравнение с политиката. Миграцията не трябва да стане въпрос, който да се обсъжда като част от а, въпроси, които вече тъй, тъй са много силно, окрас... с много силно политическа окраска. Миграцията в голяма степен е а, въпрос от гледна точка на държавите членки, който се разрешава на национално ниво, но Европейския съюз, разбира се, играе своята роля в тази посока. Трябва да се направи цялостна оценка на тези въпроси, но по-конкретно бих искал да видя каква ще е оценката на въпросите, свързани с трудовата мобилност в рамките на новите споразумения между Съюза и Великобритания. Считам, че трябва да вземем предвид и възможността, че Обединеното кралство може и да промени решението си. Не непременно по отношение на Брексит, но поне по темата свободно движение. Това е много труден въпрос, който може да заповдигане от политическа гледна точка, но не мисля, че можем да приемаме за даденост, че настоящият министр-председател и настоящото правителство ще запазят позицията си до края на преговорите. Може и да го направят, но може и да не се случи така. Това на практика няма да означава непременно, че друга партия ще поеме властта. Има няколко политически сценария, които можем да разиграем в тази посока. Но фактът, че по настоящите възгледи на настоящото правителство, такова движение, свободно движение няма да бъде позволено. Това обаче не означава, че ситуацията ще се запази такава до края на преговорите. Например, парламента, в парламента може да се събере мнозинство, което да се противопостави на тази ситуация. Трябва да се разгледа ситуацията, в която Обединеното кралство взима решение да се откаже от това специално а, свое убеждение. много хора в Обединеното кралство са наясно а, и са убедени, че а, позицията на Обединеното кралство е несъвместима с настоящата политическа структура в а, Европейския съюз. Но тъй или иначе има въпроси, които а, все още са хоризонтални. Тоест, можем да запазим някаква форма на членство в единия пазар и митническия съюз, но да ограничим свободата на движение. Ако се вземе такова решение, считам, че всяко британско правителство и партия биха искали ясно да се заложи какъв тип свободно движение ще бъде в съвместимост с възгледите на Европейския съюз по въпроса. Наясно сме също така, че Лихтенштайн, Норвегия и Швейцария, всяка една от тези държави спазва принципа на свободно движение, но в рамките на една много по-различна правна рамка нещо, което не въжи за останалата част от Съюза. Това са много трудни за разрешаване политически и правни въпроси, както от гледна точка на Великобритания, така и от гледна точка на Европейския съюз. Отново ще кажа, това може и да не се случи. Но ако се случи, би било много а, така жалко, ако не сме се подготвили предварително, за да информираме преговарящите от двете страни, в случай, че този въпрос се върне отново в дневния ред. Политиката може да се движи много бързо в Обединеното кралство. Това е нещо, на което станахме свидетели през последното последните години. Самият аз съм правил разработки в тази посока, но тъй или иначе остава още много работа, която да бъде свършена. Благодаря. Виждате на колко високо ниво са изказванията днес ще си струва да се запознаете с тях след като бъдат публикувани на вебсайта ни. Ще ги предоставим на сътрудниците си, както и на ръководната група за Брексит. Господин Гуалтери каза, че изслушването днес ще му е полезно. Именно това е и целта му да се чуе гласът ви на ниво ръководна група, най-вече, но и сред членовете на парламента, които работят в тази област. Ще се погрижим за това изказванията ви да бъдат получени и от онези колеги депутати, които сега не са тук. И ако не следите изказванията на господин Портес по Твитър, ви съветвам да го направите, но не за да увеличите броя на онези, които го следят. Те са така или иначе вече достатъчно на брой. Господин Пиърс, благодаря ви. Какво искам да направя днес? Ще се съсредоточа върху споразумението за оттегляне, въпреки че все още не разполагаме с текста му. Ще се съсредоточа върху него, тъй като то ще е в основата на законодателството за много години напред, след като бъде ратифицирано. Съвместният доклад и директивите за преговори няма да са в основата на законодателството. В основата му ще бъде споразумението за оттегляне. Що се отнася до това споразумение, то има риск. Има риск след публикуването на текста или дори преди публикуването му да се стигне до голямо напрежение във връзка с ирландската граница. Някои от въпросите, свързани с правата на гражданите и финансовите задължения на Обединеното кралство, бяха решени сравнително лесно, нямаше проблеми с законодателните разпоредби, но не така стоят нещата с ирландската граница. Това е важен въпрос, но не бива тя да попада в центъра на вниманието. Не бива да забравяме и въпроса за правата на европейските граждани. В основата на тяхното бъдеще ще е споразумението за отегляне. Няколко ключови въпроса. Първо, въпросът за прилагането на споразумението за оттегляне. Не знам дали ръководната група разполага с някакъв текст вече, дали искате да излезете с предложения. В един момент това споразумение ще стане публично достояние. Ще започнем да излизаме с коментари, да излизаме с предложения за изменения. Надявам се, че ще може да се включи и Европейският парламент но би било добре още на предварителен етап да се излезе с предложения за това предложение. Кои са споразумения, извинете. Кои са въпросите по същество? Много важен е въпросът за надзорните органи, както каза и професор Портес. Става дума за независимостта, правомощията и ресурсите на надзорния орган за гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз. Надявам се, че и комисията ще си свърши работата във връзка с правата на тези граждани. Дано да има конкретен текст за тях. по въпроса за новия орган в Обединеното кралство. Важно е да се гарантира неговата независимост. Британското правителство излезе с напълно неадекватно персонално решение за органа, регулиращ университетите, например. То бе отменено само след 10 дни, но е пример за нещо, което евентуално може да се случи може да се позовем на съдебната практика за органите за защита на данните, например. Може да се използва модела им по отношение на този орган. По отношение на правомощията му, добре е той да има правомощия подобни на тези на органите за защита на данните. Може да сезира съдилища, например, или пък да дава указания на правителството и тук се стига и до въпроса за ресурсите на този орган, независимо от това какви правомощия има той, той трябва да разполага с необходимите за упражняването им ресурси. Не бива да се стига до положението, в което се намира, например, Ирландският надзорен орган за защита на данните. Има още един въпрос по същество и това е въпросът за регистрирането. Регистрирането на граждани на Европейския съюз в Обединеното кралство. Това е възможно, разбира се, по директивата за свободното движение. Въпросът е обаче дали Обединеното кралство ще спазва ограниченията по тази директива, както и съдебната практика на Европейския съд, например по делото Хубер, която предвижда ограничения във връзка с регистрирането на граждани на Съюза за имиграционни цели. Важно е да се спазват, според мен, тези ограничения за регистрирането. Друг въпрос е свързан с техническия аспект на процедурата по признаване на статут на постоянно пребиваване за гражданите на Съюза, пребиваващи в Обединеното кралство. В момента като че ли няма намерение ангажиментите на Обединеното кралство да придобият законов задължителен характер, а това ще е от огромно значение за живота на хиляди граждани на Европейския съюз. Мога да ви дам за пример проверката на регистрите за подсъдност. В Обединеното кралство, например, се прави такава проверка за всички граждани на Обединеното кралство но тази процедура е много трудоемка. Полицията ни не разполага с необходимите ресурси. А какво да кажем тогава ако тази процедура разшири обхвата си, ако се добавят още 7 милиона души. Освен това, изискването за всеобхватна здравна застраховка. Това изискване също ще въжи за много голям брой хора, например родители, които не работят. Затова и трябва да има някакво споразумение с задължителен характер. Има също така основания и да се изисква по член на 50 реципрочност в бъдещите отношения с Европейския съюз, но и тук трябва да има задължителен характер на ангажиментите на Обединеното кралство, независимо в коя област съм. Те трябва в крайна сметка да прераснат в законодателен текст, да са с обвързващ характер. По въпроса за хората, които са се преместили в държава членка и след това се завръщат в Обединеното кралство и тук трябва да има споразумение с обвързващ характер. Има също така и други случаи на, например, граждани на Европейския съюз, които са били в Обединеното кралство и след това се завръщат в Европейския съюз. Става, освен това, трябва да се обхванат и случаите на деца, пребиваващи в Обединеното кралство, чието родители не са граждани на Европейския съюз. Техният статут също трябва да бъде уреден. Необходимо е да се намерят конкретни решения. Тук се връщам на това, което каза Джудит Къртън Дарлинг за правото на глас и правата на онези, които вече са били избрани по време на избори. Трябва да има някаква възможност за запазване на европейското гражданство и след излизането на Великобритания от Европейския съюз. Освен това, парламентът трябва да обмисли въпроса за това, дали трябва да има европейско законодателство за гражданите на Обединеното кралство в рамките на два сценария. Първо, ако се гарантират правата на свободно движение и на пребиваващите след Брексит – Вероятно е, дори да има подробно разписани разпоредби за това в споразумението за оттегляне, да трябва да има европейско законодателство. Другият сценарий е най-лошият сценарий, именно непостигането на каквото и да било споразумение. Тогава Европейският съюз ще е длъжен да защитава позицията на пребиваващите на негова територия британци но това ще ви постави в малко неловко положение, тъй като ви предстоят избори преди Брексит, който ще бъде през 2019 година. По този въпрос и по други въпроси ще трябва да видим как парламентът и други европейски институции могат да се задействат колкото се може по-бързо през април 2019 година. Става дума за въпроси, които могат да предизвикат проблеми за граждани и от двете страни на границата. Освен това, трябва да се постигне отделно споразумение за гражданите, за техните права, дори и да се провали споразумението за отегляне, да няма такова споразумение. Европейският парламент изрази воля да обмисли този въпрос. Much, uh, Благодаря, Стивен. Сега ще дам думата на депутатите Мартина, след това Катрин. Джудит, ако желаете още веднъж думата. И така. Мартина Андерсън има думата. Благодаря, Клод. Благодаря на всички, които направихте презентации днес. Надявам се, че и други депутати ще изслушат това, което беше казано в последствие, тъй като ще бъде качено на веб страницата. Аз работя доста тясно с Барбара Спиенели в групата GUE NGL по въпросите на Брекзит. Ние ще докладваме пред Замер, която е член на групата, ръководната група по Брекзит. постигането на напредък в съвместния доклад не е достатъчен. Има доста недоволство, тъй като има липса на яснота, има двусмислие в този съвместен доклад. Това е посочено както в ръководната група по Брекзит, така и от парламента. Не се гарантират достатъчни защити за правата на гражданите. Правата на гражданите трябва да са гарантирани. Това не може да бъде обект на компромиси. Има 3 милиона европейски граждани в Обединеното кралство, някои твърдят, че има 5 милиона – 1,8 милиона души в Северна Ирландия имат своите граждански права, които трябва да бъдат защитени. Има сериозни проблеми, свързани с създаването на физическа граница с Ирландия. Има втвърдяване на процедурите по границата. Може би не всички са запознати с споразумението от разпети петък във всичките му части и какво начава то. Що се отнася до гражданските права на гражданите на Северна Ирландия, те са от особено значение. Също европейските граждани трябва да се ползват от закрила 1,8 милиона са. Ако искат да получат ирландски паспорт е, или вече имат такъв паспорт, е, това право трябва да се запази. В съвместния доклад е, има недостатъчна ясно, яснота По отношение на Северна Ирландия се говори а, за общия пазар, за митническия съюз. Също времено се говори, че няма да има граница. Т.е. има отделен раздел за Ирландия, но всички, които водят преговорите и главният доклад, преговарящ Мишел Барние, трябва да се вслуши в нашето мнение, тъй като никой не познава ситуацията в Северна Ирландия по-добре от нас. Веднага след съвместния доклад имаше а, случаи на открив, а, отричане от страна на а, Дейвис. А, също и днес Тереза Мей направи изявление, че достиженията на, на правото няма да се прилагат по време на преходния период. Тоест, след като се постигне нещо, започват преговори, които водят до занижаване на постигнатия резултат. Това няма да даде сигурност или подкрепа за гражданите, които искат да имат тези права. Те не могат да бъдат обект на компромиси. Ние правим всичко, което е по силите ни, но искам да ви кажа следното. Вие също, всички вие можете да помогнете. Имате евродепутати, които представляват вашите интереси, може да оказвате чрез тях натиска. Така че по този начин ще можете да окажете натиска върху евродепутатите от вашата страна и в целия Европейския съюз да гласуват по определен начин, така че да се гарантира тази закрида, закрила. Правителството може да не е съгласен, но с това, което а, вие считате като необходимо за закрила, но тогава трябва да положите вие усилие и в следващите избори гласувайте, за да можете да изберете хора в този парламент, които да се застъпят за вас. Но има евродепутати, които не са гласували в съответствие с вашите желания. Те са защитили някои позиции конкретни на правителството. Така че трябва да кажете мнението си за евродепутатите, защото само чрез засилено лобиране пред евродепутатите ще могат да се променят нещата. За да се промени и модела на гласуване в Европейския парламент в благодарение на оказвания по този начин натиска. Не искам да говоря по-дълго, тъй като говорих вече доста надълго и на широко. Не искам да злоупотребявам. Да, аз не ви прекъснах, е, защото не е толкова лесно. Благодаря ви, Мартина. Um, yeah. and th- and you and other MEPs changed their plans, including some... Някои от вас е, промениха своите планове, за да присъствате тук. Има доста депутати, които го напри... направиха. Знаете, че обикновено в четвъртък следове депутатите пътуват, но някои от тях промениваха плановете си. Джин Ламбертс има думата. Благодаря. Аз искам да благодаря на всички оратори днес след обед. Мисля, че доста неща бяха изяснени за нас. Ние ще можем а, така да проверим постигнатите договорености и да видим а, дали в тях фигурират нещата, които искаме да фигурират, за да могат да бъдат гарантирани максимално правата на гражданите. Аз съм член на, на Комисията по заетостта, както и по, в Комисията за граждански свободи и понякога а, ние разглеждаме общи въпроси, свързани с а, граждани на трети страни. Аз съм сериозно обезпокоена от начина, по който изглежда се оформи едно мнение от страна на комисията, а, че тя действа от страната на държавите а, членки, че ще има възможност британските граждани да се ползват от свобода на движение в Европейския съюз. И, и аз съм от Лондон, представлявам Лондон и съм много доволна от работата на кмета на Лондон по въпросите свързани с Брекзит. Когато говорим за това да бъдат запазени правата и в бъдеще, искам да ви попитам, на базата на вашия опит с останалите 27 държави, колко съгласуван и общи действия има от тяхна страна, колко се вслушват правителствата в тези страни, Важно е също хората да говорят и с своите представители в националните парламенти. Какво е разбирането за правата, които трябва да бъдат защитени след излизането на Великобритания? Не само, що се отнася до страните, в, където, в които пребивават в момента, но и в последствие, ако се преместят. Ако разгледаме правата на граждани на трети страни, тук нямаме една последователна политика. Ако живеете в Испания, искате да отидете в Франция, поради това, че сте си намерили нова работа, също, ако сте високо квалифициран, искате да се ползвате от схемата за синя карта, която се прилага в различна степен от различните държави. Знаете, че доста държави не се ползват от тази възможност. Тоест, имате различни права, отколкото ако сте граждани на трета държава, свързано и също с събирането на семействата, достъпа до обучение, условията за самозаетост. Също има различни изисквания в държавите членки за това как може да се установите като със самостоятелно заето лице в дадена страна. И така, каква е реакцията, която получавате от 27-те е, държави членки? И дали тези 27 държави действат е, като съюз е, по всички тези въпроси? Съюз ли са, когато говорят помежду си? относно правата на гражданите на Обединеното кралство, които живеят сега в държави членки на Европейския съюз. Може би ще кажете, още нещо за това какво от наша страна бихме могли да добавим в списъка на нещата, които трябва да свършим от наша страна. Благодаря ти, Джин. Роберто ще трябва да се тръгне след малко. но той иска да каже преди това няколко думи, да благодари. Ще му дам за малко думата. Катрин след това ще получи думата. Тя е много активна. И така, Роберто, набързо няколко думи. След това ще дам думата на Катрин. Искам да благодаря на всички наши гости, експерти, аз проверявам правните текстове и слушах някои интересни идеи. Суриндър Синг случаите не са обхванати. Както вече казах, ние отдаваме голямо важност за това да бъде направено необходимото. Професор Портер, Портес, извинете, говори за една от възможните опции. Трябва да задълбочим малко повече нещата, свързани с свободите. Така че този въпрос ще трябва да бъде разгледан. Колкото по-близко, толкова по-добре. Може да има промяна. Ако промени дните червените си линии, може да има и други приемливи опции. Има други институции, които могат да имат повече яснота, да има баланс между правата и задълженията. Колкото по-близко са, толкова по-добре разбира се, при изпълнение на някои условия. Но вие посочихте това във вашето изказване и ние ще помислим за подобен сценарий, въпреки че той в момента не фигурира в позицията на Обединеното кралство. Благодаря ти, Роберто. Сигурен съм, че ще продължиш да поддържаш контакт с експертите, които сме поканили днес. Катрин има думата. Благодаря и искам да изкажа своята благодарност към участниците в панела и разбира се към членовете на ръководната група, които се изказаха. 587 дни изминаха от референдума за Брексит. Всеки един от тези дни причиняваше огромна мъка на гражданите на Великобритания. Гражданите на Великобритания, които живеят в Европейския съюз, са наречени граждани на никоя държава по, от собствения си министр-председател. Начало на Великобритания е правителство, което ясно показва, че не оценява в достатъчно голяма степен сериозността на ситуацията. Мисля, че също така си струва да отбележим и следното. Да, трудно е да се съберем тук в четвъртък след обяд, но въпреки това голяма част от нас успяха, защото а, сме избрани от гражданите и представляваме гражданите в рамките на тази институция. Няма представител на консерва... консерваторите или на ЮКИП в а, тази зала. Те не допринасят по никакъв начин за дебата. И наистина мисля, че трябва да посочим отсъствието им. Срамота, наистина. Нямам никакво съмнение, че гражданите на Великобритания в извинявайте, на Европейския съюз в Великобритания все още се чувстват изключително уязвими. Същото въжи и за гражданите на Великобритания в Съюза. Ние обаче представляваме тези граждани. Така че има някои нерешени въпроси, на които трябва да обърнем внимание. За мен е изключително важно ясно да покажа на британското правителство и на преговарящите, че няма да се подпишем под тази сделка в случай, че тези въпроси не бъдат разрешени. Това е ясно. Нищо, никакво средно положение няма да бъде приемливо. Средното положение вече се появи под формата на решението за въпроса с Ирландия. То се появи през декември. Но на нас ни трябва правна сигурност. Бизнесите имат нужда от тази сигурност отделният индивид, всеки човек има нужда от такава сигурност. Тук не говорим за това, че парламента трябва да се опъва на евентуално някакво решение, което ще се предприеме. Не, ние трябва да се уверим, че правата на гражданите са гарантирани и от двете страни на дискусията. Имам въпрос към специалистите в правната материя според насоките трябва да се приеме цялото постижение на правото на Европейския съюз от страна на Обединеното кралство. В тази връзка, законно ли ще бъде Великобритания сега да въведе система за регистрация на гражданите на Съюза, които пребивават на нейна територия. Това можехме да го направим преди години. Искам също така да посоча това, което е посочено и от Съда на Европейския съюз във връзка с създаването на този независим национален орган, който трябва да се увери, че правата на гражданите по никакъв начин не се подкопават и няма да бъдат подкопавани в бъдеще. Каквата и да е разпоредбата в тази посока, трябва да бъде пределно ясна. И това трябва да бъде гарантирано системата, която ще се създаде в Обединеното кралство, трябва да е от дек... с декларативен характер и съответно да препотвърждава статута на гражданите, които вече живеят там. Заявлението трябва да бъде много просто и също така в него ясно да се заявява, че а, гражданството няма да е въпрос, който се решава посредством възможността на съответното лице да си го купи или не. А, не трябва да позволяваме да се случват ситуации, в които определени групи лица да бъдат зачерквани от списъка с допустимите лица по различни причини, като например, че не говорят достатъчно добре езика или трябва да се грижат за други ам, граждани. Не трябва да се позволи да се изключат бъдещите партньори в а, рамките на семейството. Защото след като дадено лице, което е гражданин на Обединеното кралство, да кажем съпругът или съпругата му почине, това лице може да иска отново да сключи брак в бъдеще и съответно бъдещата половинка, бъдещия партньор или партньорка също трябва да имат възможност да влязат в Обединеното кралство и да пребивават там законно, дори и след Брексит. Благодаря, Катрин. Благодаря за работата, която вършите по тази тема. Има много. Има една неформална група в WhatsApp, която звучи. Извинявайте, която работи по този въпрос. Звучи малко като работата на тази група, това, което се случва тук. Но, Джудит, от Комисията по заето си социални въпроси. Ще дам думата на Джуди, защото тя също ще трябва да ни напусне в кратки срокове. Благодаря. И първото и второто изслушване по тази тема са изключително интересни. Да, убедена съм, че е постигнат известен напредък. Постигнали сме определени резултати. Но истината е, че из цяла Европа цари усещане за тревога. Миналата седмица се срещнах с а, делегация от Чили. Съседите ми са испански делегати, извинявайте, британски делегати, които живеят в Испания. всички те обаче са изключително притеснени относно това какво ще се случи с техните пенсии, с здравното им осигуряване и с много други аспекти на техния живот. Многократно сме заявявали, че на британското правителство а, така него слабо го интересува какво се случва с гражданите му, които живеят в чужбина. Трябва да ви кажа обаче, че това, което чувам от различни истории и информация, която достига до мен, е, че и други правителства не ги е грижа толкова много за зачитането на правата на британските граждани в техните държави. Има ситуации в Европейския съюз, при които хората си остават с британската си националност, тъй като тя е европейска националност. Но сега тези гра... хора а, са изправени пред ситуация пред която да трябва да обясняват защо децата им учат в такова и такова училище и така нататък. Разбира се, вината не е само едната или само от другата страна. Това, което трябва да се направи от тук нататък е нашата институция да продължи да оказва натиск върху преговарящите. Ние безспорно, много от представителите на тази институция се притесняват, че скоро ще настъпи момент, в който изведнъж всичко ще се сведе до средствата и гражданите ще останат някъде на заден план. Разбира се, безспорно, до сега има постигнат напредък. Това, разбира се, ще спомогне за разрешаването на ситуацията на много граждани, но не трябва да забравим и другите, чиято ситуация все още не е разрешена. Не трябва да забравяме хората, чието живот ще бъде напълно унищожен, без те да имат каквато да била вина за това. Просто защото са по някакъв начин границите на Европейския съюз са се променили. В тази връзка имам въпрос и а, преди да го задам, искам да изкажа своята благодарност към всички оратори днес тук. Отново а, искам да подчертая, че техните изказвания бяха наистина чудесни. може би вашата тревога е по-голяма от тази, която а, се наблюдава тук в тази институция. Отново ще ви приканя да продължите да оказвате своя натиск върху нас и нашата работа. Аз имам въпрос обаче по отношение на категория лица, за които почти не чухме нищо. Какво ще кажем за студентите, които в момента се са в Обединеното кралство, които все още учат там, или пък тези, които биха искали да започнат своето образование там. Що се касае до, учен... Е, до студентите, аз съм с впечатлението, че а, е, британците винаги ще бъдат добре дошли във всеки университет е, в Европейския съюз, но не съм а, убедена, че ситуацията, обратната ситуация а, също ще, ще бъде същата. Сега, Джудит. Благодаря, Клод, за това, че ми дадахте възможност да се изкажа още веднъж бих искала да подкрепя това, което беше казано от Джонатан Портер, а именно, че позицията на Обединеното кралство би могла потенциално да се промени. Да, някои от нас дори войствено защитаваме тази възможност правителството да промени мнението си. По подразбиране, много от червените линии са напълно несъвместими с много от изявленията на министрите и това, което те възнамеряват да свършат под формата на работа очаквам, че ще има промяна в позиция на правителството и наистина се надявам а, да имаме ново правителство с а, нов цвят, което да промени позицията. Но докато ние войствено се борим за промяна, промяна, която да доведе до най- малко неблагоприятния модел на Брексита, именно да останем част от Митническия съюз и Граничния съюз. Тук обаче виждам, че липсват евродепутати, които да не са от Обединеното кралство. Да, ясно е, че колегите е трябвало да хващат самолети за различни части на Европа и света. Но Честно казано, мисля, че трябва да работим по посока да преддефинираме европейския проект. Джейн спомена, че при последната редакция на споразумението е заложено задължение граждани на Европейския съюз, които живеят в Обединеното кралство, да трябва да се регистрират. Чух и от други оратори, от Естер, в рамките на дискусията за социалния стълб на Европа. Какво се случва с свободното движение в рамките на работния пазар? Искам да знам дали няма още по-широки предизвикателства пред модела Европейски съюз. Ние от Обединеното кралство се опитваме да оказваме натиск в посолка да има по-тясно сътрудничество. Но от другата страна на преговорите се наблюдават други процеси. Част от тези основни ценности, които ни защитаваме тук, всъщност са поставени на карта и в другите държави членки, поради преговорите, свързани с Брексит. Всъщност, това е усещане, което остава у нас. Бих искала да знам дали наистина е това и какво мислят експертите по тази тема. Дали това наистина се случва или не. Благодаря. Джудит, Барбария, може би искате да се намесите набързо, преди да дадем думата на участниците в панела. Наистина имам нужда само от една минута. Бих искала да кажа, че това, което Джудит повдигна като въпрос, е въпрос от ключово значение. Не бих искала Европейския съюз да се възползва от тази възможност, да, за да създаде още по-ограничаващо законодателство в рамките на самия съюз. Аз казах няколко думи в тази посока и в първоначалното си изказване не трябва да сме отворени към формули, които да предполагат, например, вторичен статут и така нататък. Включително и за гражданите на Обединеното кралство, които живеят в Европейския съюз. Това е против европейското законодателство. Благодаря. Благодаря за наистина кратката намеса. Извинявайте, ако това, което казах, прозвуча странно, но да се върнем към ораторите от панела. Остава ни още половин час. Може би да започнем с Ян. Изкажете се по темите, които представляват най-голям интерес за вас. Ясно е с какви огромни познания разполагате вие тук за това ще ви помоля просто да се изкажете по ключовите елементи, които считате, че са от най-голяма важност. Благодаря, Клод. Искам да посоча, че не показах последния си слайд. В него имаше препоръка за формулировките, които могат да залегнат в законодателството. Ако се върнем обратно към а, това, което каза господин Спинели, всички, които имат право да се регистрират според европейското законодателство. Според мен това е най-точната формулировка, за да не се избегне ситуация, в която ще се избира тази и другата част от определени а, законодателни актове на Европейския съюз. Въпросът от а, страна на господин, госпожа а, Хюбнер. Какво правим с а, студентите? е въпрос, който е обхванат от споразумението, но в него пише, в 3А по-конкретно, пише, че тези, които пребивават по силата на член 7.1c, са обхванати. Съответно обаче британското правителство може да се скрие зад обяснението, че а, не се прилага не се прилага правилото за пълно здравно осигурително покритие. Именно затова е изключително важно Великобритания в писмена форма да заяви какви ангажименти поема като част от споразумението. В противен случай много групи хора ще изпаднат и няма да бъдат обхванати от това споразумение. Що се касае до регистрацията, може би това е въпрос, който е по-добре да оставя на някой от колегите да оговори. Както каза Стив Пиерс, регистрацията сама по себе си е допустима, но въпросът от тук нататък е дали е изискуема. Това отново е въпрос, който може би е по-добре да бъде отговорен от Стив Пиерс. Разбира се, с, удов... с удоволствие ще отговоря на други въпроси, които могат да постъпят по имейл или по друг начин. Да видим каква ще е връзката. А, сега, след това заседание, ще направим заседание на ръководната група по Брексит. Отменено беше предишното първоначално насроченото заседание, поради това, че Гей Ферховстат няма да може да присъства, но със сигурност на следващото заседание на ръководната група ще представим доклад за това изслушване, което не е същинско изслушване, но наистина ще посочим взаимоотношенията между ключови лица които ще са от голямо значение за предоставяне на точната информация на ръководната група. Ще ви помоля още веднъж да се изказвате много категорично и точно, за да можем в последствие пък ние по същия този точен и категоричен начин да отразим вашите становища в доклада си. Знаете, че тук в момента се намират представители на три а, комисии, така че ако желаете да предоставите на членовете на тези комисии и слайдовете на своите презентации. С удоволствие ще предадем тези, тази информация от тези слайдове на всички членове на комисиите. Искам само да подчертая още веднъж, че информацията от състоялото се днес тук събитие ще бъде представена под официална форма на членовете на комисиите. Естер, имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че анализът на Джудит Картандалис беше пределно ясен. Според някои държави членки, полуката, която трябва да се извадим от Брексит е, че имаме нужда от по-малко, а не от повече Европа. Съответно, това ще доведе и до заключението, че в по-малка степен трябва да се закрилят правата на работещите, а не в по-голяма. Сега, ако трябва да приведа определени емпирични доказателства за това, мога да кажа следното. През 2004 година три държави отвориха своите граници без ограничение за движението на работниците. Ирландия, Обединеното кралство и Швеция бяха тези три държави. Голямата разлика обаче между Ирландия, Швеция и Обединеното кралство е, че и в Швеция, и в Ирландия се приеха закони, които защитават колективното трудово договаряне. Според тези закони, ако сте строителен работник, дори да искате да приемете а, работа за по-ниска от установената стойност, няма да можете да го направите. Тоест, свободното движение на работници а, беше уредено по различен начин. По същество, полуката от това е, че няма проблем с а, движението на работници между различните държави. При положение обаче и при условие, че се гарантира липсата на експлоатация. Това всъщност е полуката от това, което се случи в връзка с елементите, които подкрепят свободното движение на работници, а именно липсата и превенцията срещу експлоатация. Имаше много интересни въпроси, които бяха повдигнати за дискусия, но според мен един от ключово, един въпрос от ключово значение е какво считат работниците в останалата част на Европа по отношение на споразумението за Брексит. Вероятно ще се изненадате, че дори на браншово ниво много често се повдига този въпрос. Работниците проявяват все по-голям интерес към този въпрос, дори от някои политически представители. Това се дължи на факта, че те са съвсем наясно какво се случва всъщност. Те осъзнават, че една голяма държава членка, която към момента е член на Съюза, ще се оттегли. Обединеното кралство, разбира се, няма да се изсели на друга планета след Брексит. Те ще си останат една голяма държава, която е част от веригите на доставка. Ако трябва да цитираме министър-председателят, е заплахата на министър-председателя, че ще се, Великобритания ще участва в конкуренцията, като използва най-различни елементи от своята политика, свързани с конкурентоспособността и опазването на околната среда и други въпроси. Това, което трябва да се уверим ние, че ще се осъществи е, че ще има равни условия за всички. Няма да, че няма да се окажем в ситуация, в която Обединеното кралство ще получи достъп до единия пазар, а паралелно с това ще има възможност да ам, спазва фискални стандарти, стандарти свързани с правата на работниците и всякакъв вид други стандарти, които се различават от Европейския съюз. Не, те трябва да се придържат към същите стандарти, които въжат за Европейския съюз. Мисля, че е крайно време да навлезем в най-дълбоките подробности на това какво предстои да се случва, защото считам, че работниците а, наистина биха искали да видят какво точно ще бъде записано в това споразумение. Благодаря, Естер Джулиет. Um, ще взема отношение по коментар направен по-рано. А именно за голямата загриженост сред хората, за голямата несигурност. Всички, които се изказаха, независимо от каква гледна точка анализираха темата, потвърдиха, че има голяма загриженост и голяма несигурност. Затруднения проистичат не само за отделни хора, които трябва да си вършат работата. Сътруднения има и на друго ниво. Например, за нашия главен изпълнителен директор, главен изпълнителен директор на голямо дружество. Той иска да се завърне в Европа, но не знае какво ще означава това за неговото семейство в Обединеното кралство. Става дума за въпроси, които засягат най-различни хора в най-различни области, могат да се разглеждат от най-различни гледни точки. Затова и трябва да се намери бързо решение за правата на гражданите на Обединеното кралство. Изключително е важно това. Наистина смятам, че Вътрешното министерство на Обединеното кралство полага огромни усилия за установяването на максимално простена система за регистриране – Наистина е новаторски подходът на Министерството на вътрешните работи. То не се възползва от вече действали до момента системи, опитвайки се да ги приспособи. Иска да въведе една нова, наистина упростена система. Полага също огромни усилия, за да подпомогне по-уязвимите, които няма да могат да имат достъп до системата, освен ако не им се окаже голяма подкрепа. Надявам се че ще бъдете удовлетворени от тази система. Джонатан. Искате да се спра върху нещо конкретно ли, Клод? Имате ли някакви предпочитания? Можете да вземете отношение по каквото и да било отказаното до тук. Така или иначе, Изказването ви ще бъде публикувано на уебсайта ни. Нямаме и много време. Исках просто директно днес да ви свържа с ръководната група за Брексит. Ще се спра върху казаното от Джулия, именно за вредите, които ще се нанесат на физически лица, на семейства и на стопански субекти. Затова и много важно да се установи система, която да е устойчива в бъдеще, да устои на промените в управлението. Тази система трябва да може да устои след Брексит. Джулия съвсем правилно каза, че Министерството ни на вътрешните работи прави всичко възможно, за да установи упростена система – но трябва да се вземе предвид и ролята на независимия национален орган. Той трябва наистина да може да оказва въздействие. Второ, по въпроса за другите държави членки, които използват Брексит като повод да отстъпят от принципа на правото на свободно движение – не мисля, че се наблюдава такава тенденция. Това поне е моята гледна точка. Моето впечатление е, че в политическо и економическо отношение една от положителните последици на Брексит бе, че се затвърди сред 27-те държави членки виждането за неделимостта на четирите свободи, за ползите от тях и за взаимната им допълняемост. Имам въпроси по същество, които Европейският съюз с право се стреми да реши, например по линия на директивата за командированите работници. Не смятам обаче, че се подкопават основните принципи. Имам една по-тясно определена област, в която Брексит допринесе за качеството на политическия дебат в Обединеното кралство – Социологическите проучвания показват рязък спад в непопулярността на емиграцията след Брексит. Това, според мен, показва, че британската общественост в по-голяма степен е осъзнала, че когато се провежда политика в тази област, трябва да има компромиси. Осъзнала е също така, че първоначалното обещание преди Брексит, че ще можем да излезем, но да се ползваме с всички предимства от членството си, не е реализуемо. Не можем да си подбираме в работата на кои европейски институции да участваме и кои европейски законодателни актове да спазваме. Не можем също така да си подбираме и имигрантите ако заявим, че не искаме да се прилага принципа на свободното движение, че искаме да си подбираме иммигрантите, то вероятно нези, които искаме да приемем на своя територия, били те строители или университетски професори, няма да искат да дойдат при нас. И това е една от потенциалните вредни последици на Брексит. Но една голяма част от населението първоначално преди Брексит се довери на обещанието за пълно възстановяване на контрола. Сега те постепенно започват да осъзнават, че това не е реализуемо. И мисля, че надявам се това да се наложи независимо от бъдещите ни отношения. Какви ще са бъдещите ни отношения с Европейския съюз? по един въпрос за зададен във връзка с регистрирането. И дали Обединеното кралство може и да не въведе тази процедура след Брексит. Зависи какво ще е споразумението за отегляне. Допускам, че възможностите, с които е разполагало Обединеното кралство по европейското законодателство, ще продължат да са налични и по време на преходния период. Може да има други случаи, в които Европ... Обединеното кралство може да иска да се възползва от други варианти. А регистрацията се вписва в сценария след Брексит. А ако в споразумението за отегляне няма клауза за задържане, то тогава Обединеното кралство ще има законови възможности. Клаузата за задържане ще бъде в основата на бъдещото споразумение. Това показва виждането на комисията Но освен ако не настоявате да няма клауза за неотстъпване в споразумението за оттегляне, то мисля, че принципът ще продължава да е в действие. Може да настоите, ако продължи регистрацията, то в споразумението за оттегляне да има някои специални гаранции съгласно законодателството на Съюза за защитата на данните. Може да настоявате за спазването на такива стандарти, така че да не се стига до дълги и скъпи съдебни спорове. Ако не искате да се стигне до това, трябва да изясните още от самото начало къде са границите. Имам предвид парламента. Благодаря. Благодаря на членовете и на трите парламентарни комисии, които организираха днешното изслушване. Благодаря на техните сътрудници. Благодаря най-вече на нашите гости. И благодаря ви за всичките ви коментари. Наистина високо оценяваме работата ви. Една от основните цели на днешното изслушване бе да се установи връзка между вас и ръководната група за Брексит. Ще се опитаме да структурираме в трите парламентарни комисии това взаимодействие. Има политически съображения, разбира се, но има и още нещо. Господин Бърния вчера се срещна с председателите на всички парламентарни групи. Разговаряхме и с господин Верховщад, председателя на ръководната група. И на тази среща стана ясно колко много въпроси предстои да бъдат договорени. Всичко се обсъжда, Моята комисия участва в обсъждането на ред въпроси от защитата на данните до сигурността. Но сред всички тези въпроси най-основополагащият е този за гражданските права. Целта на днешното изслушване бе да преповторим ангажираността си, да демонстрираме, че осъзнаваме, че трябва да се действа в спешен порядък. Искахме да изразим и високата си оценка за вашата работа, както и волята си за сътрудничество, за да постигнем необходимите резултати. Не знаем какво ще се случи след 31 март. Всички Всичко е възможно. Но днешното изслушване бе израз на нашата воля да продължим взаимодействието си с вас и да черпим от експертния ви опит. Благодаря на колегите, които работят много активно в тази област. Сигурен съм, че в бъдеще ще продължим да поддържаме връзка и неформално. През месец март предстои да излезем с резолюция, а до месец октомври се очакват и тежки битки. Медиите също ще бъдат много нападателни. Благодаря ви. Надявам се скоро да ви видим отново.